Colleghi, possiamo cominciare, il pomeriggio è intenso e si preannuncia molto interessante. E така, да започваме работа най-напред обмен на мнение с е, Егмен Багис, министър по европейските въпроси на Турция и главен преговаряш. И а, ще кажа, разбира се, много добре дошъл на господин министра. Радвам се, че приехте нашата покана. по време, когато за Турция се говори много в турският парламент, тъй като в момента обсъждаме докладът за напредъкът на Турция. Госпожа Омен Ройтен е докладчик за Турция. Тя е тук и на нея казвам добре дошла. Ние, разбира се, искаме да насърчим Турция за положителното, което е постигнала в различни области, като нека това бъде стимул за турската страна да постигне повече, особено по отношение на правата на младсинствата, религиозните младсинства, свободата на словото и в други области. Господин министър, преди да ви дам думата, искам да, да кажа добре дошъл на господин Хенгел Ормел, който е заместник председател на Асамблеята на НАТО и който с интерес ще следи нашия дебат. Не го виждам тук. Но заявил е, че ще присъства, така че когато дойде, ще му кажем добре дошъл. Тъй като нямаме кой знае колко много време, ви давам а, думата, господин министър. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на Комисията по външни работи, дами и господа, за мен е голяма чест, за мен и за нашия нов посланник към Европейския съюз особено сега след влизането в сила на Лисабонския договор и неодавшата номинация на разпределение на постовете на втората комисия Барозо. Благодаря на председателя Албертини, благодаря на заместник председателя Провера за това, че е наш домакин днес. Мисля, че това е навременна среща, на която ние ще имаме възможност откровенно да разменим мнения. Аз високо ценя тази институция, тъй като Европейският парламент и вашата комисия играят ключова роля в формирането на бъдещето на Европейския съюз, тъй като Европейският парламент е единствената институция, която се избира пряко от европейските граждани. И тъй като тази комисия играе важна роля в определенето на външната политика на Европейския съюз. Мисля, че ще има много въпроси, които можем да обсъдим заедно. Необходимо е по-добро разбиране помежду ни, по-добра комуникация между народите на Европа и народът на Турция, между парламентарните отношения и диалогът между нас и вас ще изиграят решаваща роля, за да могат нашите народи да се разбират по-добре. През последните години наблюдаваме контактите между Турския парламент и Европейския парламент стават все по-интензивни. Това създаде основа за по-добро взаимно разбиране. По-добро взаимно разбиране на Турция и реформите, които се провеждат в Турция. Турция е честа тема на дебат, както спомена заместник председателят Провера тук в Европейския парламент, така че много важно е ние да обясним честно и откровенно нашите позиции. Искам да благодаря а, на моята добра приятелка, госпожа Армен Ройтен, която работи върху е, много интересната тема Турция и Европейския съюз през последните няколко години и е направила е, много ценен принос е, за нашето по-добро взаимно разбиране. Уважаеми дами и господа депутати, в началото на Лисабонския период приоритетите на Европа а, са тя да бъде глобален партньор и глобален актьор на световната сцена – Европа се нуждае от нови енергоисточници и нуждае се от сигурно снабдяване с енергия. Измененията в климата също са важен въпрос. Економическата криза, нуждата от нови пазари, въпроса за безработицата, незаконната иммиграция и нуждата от интегриране на законните иммигранти в тъканта на Европа са също важни въпроси. Борбата с тероризма – усилията за предотвратяване на контрабандата и трафика на наркотици, укрепването на демокрацията и доброто управление, развитието на междукултурен диалог и обмен. Това са се теми, по които можем и трябва да помислим заедно. Ние мислим по тези въпроси. Турция е, грее като изгряваща звезда, защото ние сме част от решението, а не част от проблема. Турция а, е, може да изиграе много важна роля в решаването на тези проблеми. Още преди да сме станали член на Европейския съюз, готови сме да допринесем във всички тези области за решаване на съществуващите проблеми. Ако Европейския съюз ще бъде актьор на глобалната сцена. Ролята на Турция е особено важна, тъй като ние сме членове на ОИСИР, Организацията на Исламската конференция, НАТО, Съвета на Европа. Ние сме единствената страна, която е член едновременно на всички тези организации. Тоест, Турция е много активен участник в тези процеси. Ние сме горди с нашата роля за постигане на мир. имаше четири кръга разговори между Сирия и Израел под нашия патронаж, между Афганистан и Пакистан също така. Ние сме единствената страна, която можа да доведе тези две страни на масата за преговори. Има наши военни в, в, в, в Айсаф в Афганистан. Е, помагаме за отношенията между Русия и Грузия, е, Ливан е, и Сирия, Босна и нейните съседи. Опитваме се да помогнем за по-доброто разбиране между САЩ и Иран и останалите, останалите държави. Навсякъде нашата цел е една и съща. Може нашия стил да е различен поради традициите за общуване в наша част на света, нашата част на света, ние подхождаме към проблемите, може би, по по-различен начин, но уверяваме ви, че Турция ще продължи да бъде част от тези миротворчески инициативи. Както казваме в Турция, ако къщата на съседа гори и да им помогнеш да загаси огъня, в крайна сметка ще изгори и твоята къща. Затова ние искаме да предотвратим пожарите в нашия район. Турция, Турция участва в тези процеси не поради идеология, а поради общите интереси и нуждата от укрепване на мира. Разбира се, Европейския съюз е най-великият мирен проект в историята на човечеството. Ако анализираме причините за създаването на Европейския съюз и неговият успех до сега, това е защото той помогна за да се предотвратят по-нататъчни войни на този континент. И ние вярваме в същото, като вас. Вярваме, че ние можем да бъдем добър а, ваш съекипник, за да се предотвратят а, бъдещи войни. Сигурен съм, че онези от вас, които следят а, дебатите, които се разгръщат в а, Турция, проявяват интерес към Кипър, Партията, на която аз с гордо съм член, е на власт от 2002 година. Едно от първите неща, които направихме, когато дойдохме на власт, беше да приемем нова стратегия относно кипърският въпрос. Подкрепяме усилията на генералния секретар за подготвяне на план. Дори го насърчихме да започне четвърти рунд преговори между участниците в този процес, което да доведе а, и, и се, а, сега се стигна до известният план а, Анан. А, и след а, провалът на планът на а, а, Анан, поради отхвърлянето му от гръцките кипърци, ние продължаваме да насърчаваме ръководството на в северната, в северната част на острова да продължат разговорите. Срещали сме се над 50 пъти през последните години. Ние подкрепяме този процес и искаме цялостно решение в Кипър, колкото може по-бързо. Подобно решение обаче трябва да почива на справедливостта. Общият призив на двамата ръководители на двете общности и генералния секретар на ООН беше на решение с две зони, две общности, политическа равноправност. Ние подкрепяме и уважаваме този подход. Ние искаме президента Салах и неговият партньор от гръцка страна да решат, постигнат решение, което отговаря на въжделенията на двете общности. Турция ще подкрепи изборът на кипърските. В момента преживяваме важен период. Водят се преговори и аз лично съм оптимист. Смятам, че тези двама смели е, ръководители с подкрепа на други смели ръководители в Атина и Анкара, министър-председателите Ердоган и Папандрео ще помогнат на Кипър да излезе от това трудно положение. Разбира се, ние очакваме всички наши приятели и съюзници да се присъединят е, към е, нашите усилия ръководителите на двете общности в Кипър трябва да бъдат насърчавани в търсенето на решение на кипърския въпрос колкото може по-бързо. Колкото до европейската политика за сигурност и отбрана, Турция участва активно в мисиите в Балканите, Африка и другаде. Бих искал а, да кажа нещо и за отношенията между НАТО и Европейския съюз, които често обсъждате и съвсем несправедливо а, критикувате Турция в тези разговори. Позицията на Турция е много ясна и конструктивна по отношение на европейската политика за сигурност и отбрана. Като се вземат предвид приносът на Турция и нашият ангажимент, трябва да подчертаем, че съществуващите средства за сътрудничество между НАТО и Европейския съюз се основават на взаимна културна прозрачност и сътрудничество. НАТО подкрепя а, а, развитието на ЕПСО и с подкрепата на неевропейските държави. Европейския съюз и НАТО и двете а, са поели ангажимент да развиват стратегическо сътрудничество, което не трябва да бъде ограничено до Берлин Плюс. Днес има една ясна липса на равновесие в степента на прозрачност в отношенията между НАТО и Европейския съюз. Тясното е тълкуване, когато е възприел Европейския съюз по отношение на своите отношения с НАТО, се, отразява и на отношенията с неевропейските съюзници. Турция е член на НАТО, готова е да окаже подкрепа на европейската политика за сигурност и отбрана. Ние сме най-голям вносител и участник в мисиите на ЕПСО в чужбина. Това показва нашия ангажимент и нашата подкрепа. Като кандидат страна кандидат и неевропейски участник в европейската политика за сигурност и отбрана. А, значи, в такъв случай а, да се каже, че Турция върви срещу стратегическо сътрудничество, не е верно. Ние очакваме да се съгласим по начините за по-нататъчно сътрудничество и тези споразумения да бъдат а, зачитани. Споразумение за сътрудничество между НАТО и ЕСЕ. Турция е страна с трудна география. Знаете, че това ни възлага и допълнителни, отговорности. Поради географското си положение, география играе важна междукултурна роля. Ние сме най-източната част на Запада и най-западната част на Изтока. И като светска европейска демокрация с преобладаващо мюсулманско население, мисля, че Турция също играе а, и важна роля а, и пример за много други държави в, в района. Ние а, защитаваме нашите универсални ценности. Ние сме бариер за поляризацията. Един и половина милиарда мисулмани в света внимателно следят преговорите за присъединяване на Турция към Европейския съюз. Когато получихме дата за започване на преговорите на 17 декември 2004 година тук в Брюксел на срещата на върха, е, имаше е, огромен брой международни наблюдатели, е, журналисти и така нататък. Към 400 души, повече от 300 от тях бяха от мисулмански държави. Това показва, че този процес е следен много внимателно в целия свят, мишелмански свят. И Турция разбира, че е, тя трябва да изиграе своята роля за осъществяване на по-добър диалог и културен обмен. Броя на мисулманите, които живеят в Европейския съюз е почти 25 милиона. Ние също разбираме, че вашите мишел... граждани мишелмани, хора, които са родени тук, в различните страни, членки на Европейския съюз, които са ваши гласоподаватели, потребители, данокоплаци, също трябва да бъдат, да получат послание, добро послание. Да се опитваме да изградим Берлинска стена в, по улиците на Европа, като разделим или започнем да разделяме е, страните членки на Европейския съюз няма да помогне никому. Турската економика също така е много важен фактор. Днес Турция е шестата най-голяма економика в Европа, 15-та в света. Като член на Г-20 ние помагаме за формиране на глобалната е, економическа картина. С е, четвъртата най-голяма работна сила – в Европа и средна възраст от 28 години, 65% от нашето население е под 35 годишна възраст. Това е много важно. Това е много важен принос, който Турция може да внесе в по-дългосрочен план към усилията на Европа. По отношение на енергията, Турция е естествен възел, енергиен възел Турция е страна, а, където беше подписано междуправителното споразумение за Набуко. Турция иска да бъде част от енергийните решения на Европейския съюз, да помогне на Европа да преодолее една от най-важните си сили по отношение на енергийната сигурност. Ние подкрепяме и други проекти връзката между Турция, Гърция и Италия за подаване на природен газ, тръбопроводите за нефт от Черно море към Средиземно море и оттам нататък към целия свят. И затова Турция ще продължи да играе важна роля като енергийно средище. във връзка с борбата за незаконната, с незаконната емиграция, едно от важните предизвикателства, пред което е изправена Европа. Радвам се да обявя, че ще възобновим разговорите за споразумение за реадмисия на принципа на споделяне на тежестите. Разбираме, че това е наш общ проблем, на който ще се опитаме да намерим решение. Разбира се, трябва да бъдем поощрявани да получим подкрепата на Европейската комисия и на страните членки. Защото когато Европейския съюз сключва споразумения с трети страни, ние искаме също да сме включени, да имаме същите споразумения с страни като Афганистан, Пакистан, Грузия и така нататък. Най-малкото сега по-добре се разбира този проблем. През последните 15 години сме задържали близо а, 800 хиляди души в Турция. Само миналата година сме задържали 65 хиляди незаконни емигранти. Разбираме, че засиленото сътрудничество между Европейския съюз и Турция, този брой може да се удвои, ако не и отруи. И затова разговорите, които водим с комисара Баро, вчера бях в Стокхолм, срещнах се с госпожа Силия Малстром, бъдеща комисарка, и се надявам, че този общ проблем няма да бъде проблем само на Гърция и Турция, но в неговото решаване ще се включат всички страни членки на Европейския съюз за преодоляване на незаконната иммиграция. Така че, онези, които са дошли в Турция и искат да отидат в Европа, могат да бъдат върнати обратно там, къде са дошли по хуманен начин. Ще продължим да бъдем вашият е, най-солиден съюзник в борбата с международният тероризъм. Международният тероризъм е проблем, който познаваме добре. Ние сме жертви на е, тероризма на ПКК през последните 30 години. Загубили сме 40 000 души. ПКК за нас е това, което Алкайда е за много от западните страни. И разбираме, че за да можем ние да сложим край на този общ проблем, трябва да създадем обща платформа за борба с тероризм, с тероризма. И когато се борим с тероризма, трябва също да мислим и за културните права на различните етноси. И е, за това аз се радвам, че съм е, член на турско правителство, което поде демократична инициатива това отношение. Разбираме, че някои групи в Турция изпитват трудности, трудно им е да упражняват демократическите си права. Много са такива групи, не само кюрдите, но също така армейците, православните, сирийците, жените, работниците. Много такива групи, които имат проблеми в упражняването на демократичните си права. Не съм горд, че в моята страна са били екзекутирани преди 50 години министър-председатели след военни преврати. Не съм доволен от това, че преди 30 години книгите на Достоевски и Кавка са били изгарени на аутодафета. Но не дайте и забравя, че министър, нашия министър-председател беше арестуван преди 10 години, защото е декламирал едно стихотворение – затова ние ще проявяваме нула търпимост към изтезанията, към нарушенията и искаме да укрепим демократичните права на всички граждани без каквото и да е дискриминация по отношение на религия, идеология, етнически происход и така нататък. Смятаме, че всички граждани на Турция трябва да живеят в общество, където да могат да упражняват демократичните си права. И това е нашето обещание към турската нация. Но за да успеем в това начинание, се нуждаем от вашата подкрепа в нашата борба с срещу тероризма. Така че да можем да постигнем консенсус в Турция за укрепване на демократичните права. Разбира се, Турция ще продължи да бъде ваш е, ключов партньор в борбата с организираната престъпност, трафикът на наркотици и човешки същества. Колкото до нашата решимост е, да продължим преговорите за присъединяване към Европейския съюз, ще кажа, че тази година започнахме много решително. Започнахме годината с оповестяването на национална програма на 3 януари, която се казва какво смятаме да правим през следващите 4 години. Това е един документ от 100 страници, който може да намерите на английски на интернет. През цялата история на турската кандидатура за членство в Европейската економическа зона, ние имаме министър, който се отговаря по тези въпроси, а сега главен преговарящ. След 4 годишен а, а, на, а, период на 16 януари а, издадохме разговори с президента Барозо. А, в страна, където хората а, преди 10 години не смееха да кажат, че са кюрди, сега имаме радиопредавания и телевизионни предавания на кюрдски 24 часа на ден, от януари насам. Подписали сме протокола от Киото. Е, имаме комисия за правата на е, жените в турския парламент. Имаме е, проект за югоизточните на надолу за правата на кюрдите. Увеличихме капацитета на координационният орган обмених, променихме митническия закон, направихме промени в наказателния кодекс, за да може военните да бъдат съдени в граждански, от граждански съдилища. Провеждаме широка реформа на съдебната система, която намира положителна оценка от страна на комисията. Възпрели сме нова стратегия за борба с корупцията, направили сме вече промени в законите за околната среда, за да може на 21 декември, още по шведското председателство, да отворим глава околна среда. Направихме промени в данъчните закони, за да може да започнем и отворихме главата за данъчното облагане през последните часове на чешкото председателство. Обявихме 1 май за национален празник на трудещите се, дадах, върнахме гражданството на един популярен турски поет, който беше изгонен от Турция преди повече от 40 години поради това, че поради комунистическата си идеология. Няма да твърдя, че сме решили всичките си проблеми, че сме завършили политическите реформи, но това, което казваме, е, че сме на прав път. Нещата в Турция се променят, ставаме много по-демократични, по-прозрачни, и а, искаме да се придържаме към същите стандарти и норми, както вашите страни. И мисля, че това е да, игра, от която спечелят всички. Провеждането на реформите, създаването на една по-демократична, по-съвременна, по-прозрачна Турция, значи, че вие ще контактувате с един по надежен и по-силен съюзник, на ключово място в географията на света. Има още много работа за довършване на демократичните инициативи. Възнамеряваме да създадем кюрски факултети в университетите, създаване на комисия за борбата с дискриминацията, да създадем независим орган за правата на човека, да създадем механизъм за борба с безнаказаността, да премахнем ограниченията в използване на други езици, освен турски, в политическите кампании, а също така промени, предвиждаме промени в, в Конституцията, защото знаем, че с тази Конституция трудно ще станем членове на Европейския съюз. Надяваме се да постигнем консенсус в нашия парламент с сегашната опозиция, за да приемем една много по-демократична Конституция на Турция. Ние е, се радваме на пълната подкрепа на нашия народ. Турският народ оценява демократизацията на страната оцени високо економическото развитие на нашата страна. Според ОИСЕР, Турция ще бъде трета по скорост на развитието до 2017 година след Китай и ИО. Когато започнахме през 2000 година, доходът на глава от населението беше 3000 долара, сега е около близо 11 000 долара на глава от населението. Търската държава е построила 6000 км пътища през последните години. Една трета от всичките училища в Турция са създадени през последните 7 години. Една четвърт от всички болнични легла също са през последните 7 години създадени. Тоест, Турция става една по-добра страна, в която да растат нашите деца, а и за вас, където може да изпращате децата си. Следователно, Продължаването на преговорите за присъединяване на Турция към Европейския съюз е, е много важно за нас. Благодаря ви за вниманието, с което ме изслушаха. Сигурен съм, че, изслушахте. Сигурен съм, че имате много въпроси. Ще бъда готов да им отговоря. Моля, задавайте ги въпросите си. Искам да чуя вашите послания и да ги предам на моите сънародници. Уважаеми господин министър. С голям интерес чух вашата презентация. Вашето послание беше пределно ясно. Сигурен съм, че моите колеги ще имат много въпроси. Ще трябва обаче да наложа ограничения на времето, дебата ще бъде открит от Рия Омен Райтен. След това 18 души искат думата. Министъра трябва да си тръгне най-късно в 4.30. Моля ви да бъдете съвсем кратки, за да може всеки да се изкаже ще трябва да ви огранича не повече от две минути на човек. Започваме с госпожа Олмен Райтен, докладчика. Благодаря, господин председателю. Искам да кажа, че високо ценя открития и изключително интелигентен начин, по който министър Багиш отговори на нашите притеснение тук в Европа. Той започна с външната политика. Тази сутрин аз вече представих моя доклад. Господин Брок също ще говори за външната политика и за сътрудничеството в рамките на Европейския съюз и НАТО. Нашата комисия има коментари в това отношение. Три въпроса искам да засегна. На първо място отношението между Турция и съседите от Армения. Още в самото начало искам да кажа, че е изключително важно Турция и Армения да загърбят миналото, да открият общата си граница. Протоколите са на лице. Вие като представител на най-голямата партия в турския парламент, какво ще направите? за да се гарантира, че тези протоколи ще бъдат подписани. На второ място, по отношение на връзките с Кипър, знам, че вчера господин Талат направи една визита. Вие говорихте за усилията за обединяване на острова. Вие самия имате много положително отношение. Знам, че Турция има положително отношение, но ще трябва да изпълнявате ангажиментите на практика. Не говоря само за протокола от Анкара. Трябва да гарантирате така, че двете общности да разберат, че намеренията ви са сериозни. Миналата година се направиха положителни стъпки, изгражда се някакво доверие В доклада си говоря за критериите от Копенхаген. Това е третата тема, която искам да засегна. Говорите за кюрдите, казвате, че ще направите нещо по въпроса. Проблема е изключително сложен, но вие се справяте. Това давам като пример. Бих искал да ви приканя да предприемете същото и спрямо немисюлманските общности, защото много се казва за това, но трябва да има конкретно законодателство, прието от парламента. Затова искам да ви приканя да направите напредък и в тази област. По отношение на дискриминацията и правата на жените, виждаме кампанията на жените, които се борят за промяна на менталитета във вашето общество. Те са известни на всички, но как може да гарантирате, че на практика ще се приложат тези действия? Имате ли планове за това как ще стане точно насърчаването на човешките права? Трябва да приложите в законодателство всичко, за което говорим. Благодаря. Второто изказване е на госпожа Флоутхор. Минути. Две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Багиш, за това, че додохте тук. Благодаря за това че тук. Знам, че имате основания да бъдете горд от тези демократични инициативи и тези политически стъпки имат огромно значение за осигуряване на основните права в Турция. Мисля, че нито вие е, няма да ви стигне смелост, нито ние пък няма да ви подкрепим. Ще ви подкрепим. Сега въпросът е за синдикалните свободи. Именно това сега блокира отварянето на глава заетост и социални въпроси. Как смятате да деблокирате този основен въпрос за правото на стачка и общите синдикални свободи? Второ, за споразумението за реадмисия. Върховният представител документира нарушаване на праве, правата на иммигрантите в Гърция и в Турция, на границата, какво ще направите за защита на тези иммигранти, да може техните права да бъдат включени в споразуменията за реадмисия. И накрая министър-председателя декларира, че ще започне семинарът върху законодателството, но още не е започнал. Какво му пречи? Колегата Брок. Господин председател, благодаря за възможността да направя и аз някои забележки. Мисля, че е изключително важно да водим този разговор в тази фаза, когато имаме един нов парламент и една толкова опитна докладчица. И в отсъствие на швейцарски депутат. Имам въпрос към политиката за сигурност. Господин Багес каза с право, че Турция играе голяма роля, важна роля в региона. И е, всички ни интересува въпроса за Иран, как ще се развие този проблем. По какъв начин е, пътуването на е, министър-председател Ердоган ще се върши, какви последствия ще има, какви ще са възможностите за експортиране на, атомен, на ядрен материал? Как ще помогне Турция в това отношение? На второ място, знае, че всичко е свързано и знае, че всичко, че много е свързано с протокола от Анкара, но може би може да се решат много проблеми, когато се правят компромиси. И в областта на политиката за сигурност някои неща не функционират така, както си ги представихме, особено по отношение на връзката Европейския съюз НАТО. Има ли, имате ли представи, представа как може да се преодолее резервираното държание на Турция в контекста на НАТО? Благодаря, колега Брок. Хабърт. Благодаря. Господин Багеш, вашата репутация е много добра, откакто поехте поста на главен преговаряш. Поздравления за това. Вие контролирате добре нещата. Има напредък. Моите въпроси. На първо място, с оглед на документа от 400 страници и факта, че тук имаме много хора, които са се събрали. Можем да кажем, че идеята не е да се вгледаме в миналото отново. Какви са реформите за бъдещето в следващите 12 месеца? Какво искате да постигнете? На второ място, политическата страна на въпроса. Много често говорите за политически консенсус, но има взаимни обвинения с опозиционната партия в Турция. Как може да постигнете някакъв напредък по този въпрос в Турция. На трето място, по отношение на свободата на словото, аз лично смятам, че трябва да има допълнителни промени и напредък. Трябва да се приложи съществуващото на практика. Как ще коментирате реакцията на вашето правосъдно министерство по отношение на някои случаи, свързани с нарушаване на свободата на словото? Как ще коментирате факта, че някои от най-високопоставените ви съди участват в европейски програми за защита на правата на човека? И накрая, много хора тази сутрин говориха за неразделимостта на въпросите за Армения и кюрдите, само че вашето правителство действа различно. Искам да ни обясните кои бяха факторите, които ви накараха да постигнете значителен напредък в тези области, защото това може да даде обяснение и за това как може да направите напредък в други области. Благодаря. Благодаря, колегата Ламсдорф. Ja, vielen Dank. Ich kann mich äh, etwas kurz fassen. Richard Howard hat eben schon gefragt. Е, Въпрос бе зададен за конституционната реформа. Често се говори за нея. Как си представяте прогрес в тази област? От къде ще дойде пробивът? Говорихте за политиката за сигурност и отбрана и за НАТО. Имам един много прост въпрос. Кой е Пол Афганистан т.е. мисията за обучение на полиция в Афганистан. Имат ли те достъп до, до информации на АИСЕФ? Да или не? Може да говорим за сътрудничество между Европейския съюз, НАТО, в Брюксел, в Лондон и така нататък. Но как изглеждат нещата на практика? Защото тук трябва да кажем, а когато става дума за сигурността на служители на Европейския съюз, трябва да прескочим а, сянката си и да дадем достъп до тази информация. А, бих бил благодарен за отговор, особено ако нещата са така, както си ги представям. Казахте с право, че Турция е голяма економика, но е, дистанцията на Турция от е, Европейския съюз е голяма и около 1200 долара с е, дохода на глава на населението, т.е. два пъти е по-малко горе-долу от средното равнище в Европейския съюз, а имате два пъти по-голямо население. Т.е. трябва ви един ръст, който да ви доближи до показателите на Европейския съюз, защото е, тези е, неравнопоставености в социоекономическата сфера са също важни. И колега Ван Орден. Колегата Ван Орден. Благодаря, господин председател. Господин министр, много се радвам да ви видя тук. Много от нас знаят, че Турция е наш ключов съюзник в НАТО с огромен економически потенциал и една главно мисулманска страна в ключово геостратегическо положение. Искаме напредък да бъде постигнат, като, тъй като съзнаваме а, загрежеността, а, повод за която е миграцията не на последно място. А, включително и това, което каза госпожа Флотър. Но аз искам да ви задам един конкретен въпрос за Кипър. Знаем, че от една страна Кипър е нещо отделно от въпроса за влизането на Турция в Европейския съюз, но много смятат, че той е пречка. Е, какво мислите, че могат останалите от всички ние да направим, за да се ускори решението на кипърския проблем? Хората често сочат Турция, но как можем всички ние да помогнем за намиране на решение? От турска гледна точка – има ли мерки за укрепване на взаимното доверие, което може да предприемете? Примерно намаляване на военното присъствие в северната част на острова. Това ще даде, създаде един по-положителен контекст за преговорите за решаване на кипрския въпрос. Споменах се Афганистан. Аз а, мисля, че трябва да кажа, моя колега граф Ламсдорф а, а, тук е, зададе един въпрос, е, който е малко подвеждаш. Е, ЮПОЛ няма нищо общо с достъпа до разузнавателни данни, но това е нещо съвсем различно. за Афганистан обаче. Въпрос е, трябват ли ни там подкрепления? И питам се дали Турция е готова да изпрати допълнителни военни сили, за да укрепи Айсаф. Ultimo intervento del primo gruppo, il collega... Последно, последно изказване от първата група въпроси. А... Θέλω να καλωσορίσω και εγώ εσάς εδώ στη συνεδρία, κύριε Μπαγής. Να σας πω... Благодаря а, а, а, за вашето присъствие, господин Багиш. Трябва да кажа, че ние в Кипър имаме а, е, е, причини да следваме с много голямо внимание а, е, вашите усилия за демократизиране на страната и за присъединяване към Европейския съюз. Но същевременно не трябва да се пренебрегва, че има още много да се направи. Дълъг път, който трябва да се извърви. Защото струва ми се, че Кипър и самият аз не можем да споделим вашият оптимизъм относно бъдещето решаване на кипърският въпрос. Мисля, че това може да бъде постигнато, само ако Турция допренесе повече за намиране на решение. Каквото и да бъде решението, което се намери, изглежда, вие говорите така, като че ли вие, като че ли вече не участвате в играта, но това не е така. Там има турски въоръжени сили. Господин Ердоган каза, променихме целият международен баланс на остров Кипър. Тоест, вашия принос за разрешаване на кипърският въпрос може да бъде много голям. Разбира се, вашата позиция не изглежда положителна. Но въпросът с окупацията на острова си остава. Очевидно, когато има военно присъствие на острова, не е изпълнение на анкарските протоколи, това не може да има напредък. Изглежда, че Турция не постига напредък Имаме 10 минути за отговор. Моля ви да се придържате към времето. Благодаря. Искам да благодаря на всички вас за конструктивните коментари, критики и въпроси. Нека да премина към въпросите. По отношение на протоколите, които сме подписали с Армения, ако преди 5 години някой ми беше казал, че турския външен министр ще успее да подпише протокол с външния министр на Армения, аз нямаше да му повярвам, само че го направихме. Това показва, че Турция наистина иска да изгражда мирен процес. Когато казваме нулеви проблеми с нашите съседи. Много страни преди 7 години нямаше да ни повярват, но днес сме увеличили чуждата търговия с 300%, а с нашите съседи търговията се увеличива увеличила с почти 450%. Това показва решеността на Турция да засили, да подобри отношенията с всички съседи. Преди 10 години, ако някой ми беше казал, че министър-председателя на Гърция ще бъде поканен на сватбата на дъщерята на турския министър-председател. Пак нямаше да му повярвам, но и това се случи през последните години. Министър-председател Карманлис беше поканен на сватбата на дъщерята на Ердоган. Подписахме споразумение за избягване на двойното данъчно облагане. Сега Националната банка на Гърция, сред които акционери е гръцката църква, притежава банки в Турция и инвестира милиарди евро в турските финансови пазари. Така че много-много неща се променят. Преди 10 години трябваше да разположим 300 000 души от нашите военни на границата с Сирия, защото те подкрепяха тероризма на ПКК. Днес същата тази страна, Сирия, когато задържи терористи от ПКК, ги изправя за наказателно преследване пред турското правосъдие. Затова премахнахме и визовите санкции. Нашата търговия, нашия баланс се промени от 200 милиона до 7 милиарда. Така че отношенията на Турция със съседите са с голям потенциал. Ние възнамеряваме да установим по-добри отношения с всички съседи, включително и с Армения. Но не трябва да забравяме, че причината, поради която Турция затвори границите си с Армения, след като беше една от първите страни, която призна независимостта на Армения след разпадането на СССР, беше нахлуването в Нагорни Карабах. Трябва да демонстрираме солидарност с нашите съседи и приятели от Азербайджан. Сега разчитаме на нашите приятели, най-вече Русия, САЩ и Европейския съюз, да постигнат някакъв пробив по отношение на разговорите за Нагорни Карабах. Сигурен съм, че Париж, Москва и Вашингтон ще успеят да договорят някакво споразумение. Това ще създаде по-добри условия за нас да ратифицираме протоколите, същото ще въжи и за парламента на Армения. И двете страни демонстрират неохота, избягват прогреса. Надяваме се на лидерството на президентите Обама, Саркози и Медведев. Надяваме се на това, че те ще успеят да мотивират президентите Алиев и Саркисян да направят необходимото. Разчитам на това. По отношение на въпроса за Кипър, различни членове говореха за кипърския въпрос, така че ще дам отговор на тези въпроси на едно. В момента се подхвърля идеята за направата на един жест. От 2002 година насам ние правим цяла поредица от жестове. През януари 2003 година, когато турския министр-председател се срещна с генерален секретар Кофи Анан в Давос, той го помоли да започне четвъртия кръг на преговорите. Аз присъствах там. Първият отговор на НАН беше следния. Господин министър-председател, аз пробвах три пъти и три пъти се провалих, не искам да се провалям четвърти път. Тогава нашия министър-председател направи обещание. Каза, господин генерален секретар, обещаваме, че ще бъдем с една крачка пред кипърските гърци и пред Гърция, за да успеем да постигнем напредък. Когато подготвяхме срещите от Бургеншток, и когато обсъждахме плана, Турция направи едно предложение. Казахме, че трябва празните места да се запълнят от генералния секретар на ООН. Когато плана беше създаван в Бургеншток, аз бях част от турската делегация. Ние работихме изключително усилено, за да постигнем един план. Плана не беше съвършен, и за нас, повярвайте ми, но беше нещо справедливо и балансирано. И ние трябваше да правим отстъпки. Ако план на Анан беше одобрен, броя на турските войски, които щяха да останат на острова днес, щяха да бъдат 650 и толкова. Само 650 души войска в рамките на 5 години. След петата година щеше да има референдум и броя на гръцките войски трябваше да бъде сведен до 900. Ако всички останали страни Гърция, Великобритания са готови да оттеглят своите войски и ние можем да обсъдим тази идея. Ето за това, ето Виждате, когато става въпрос за вашите войски, това си е суверенно решение. Когато става въпрос за турските войски, за моите войски, искате да правим жестове. Ами нека всички да направим жест. Затова трябва да подкрепим президентите Талат и Христофиес, за да стигнат те до добро решение. По отношение на плана Анан, нещата се осложниха. Министър-председателя Анан направи предложение на другите министър-председатели Христополос и Пападополос и имаше някакъв план все пак. Ердоган публично подкрепи плана, въпреки позицията на Денкташ от страна на турската страна и от страна на Гърция. Минус 60, всъщност 65% казаха за от страна на турската общност, но 70% от гърците казаха не, не на Европейския съюз за тази част. Ами ние казахме, добре, какво можем да направим? На 26 април 2002, 2004, извинете, ООН взе едно единодушно решение, за да приложим сега протокола на ООН, Европейския съюз трябва да изпълни своите обещания. На този ден Европейския съюз реши да премахне рестрикциите за, гръцки, за турските кипърци. Нито моята страна, нито турските кипърци признават Тайван, но ние извършваме търговия с тази страна. Северен Кипър не трябва да остава сам. Гръцките кипърци имат свобода на търговия и пътуване до Северен Кипър, но не искат другите европейци да имат право на същото. Не е справедливо. Затова ние ще трябва да подкрепим течащите разговори за постигане на мир. По отношение на синдикатите и въпросите свързани с търговията, искаме да има пробив в разговорите между бизнес общността и работниците и синдикатите в Стокхолм. Вчера бях на една среща и трябваше да отговарям на този въпрос още веднъж, за да отворим тази глава. Искаме нашето трудово законодателство да бъде в съответствие с разпоредбите на МОД и законодателството на Европейския съюз, но първо трябва да имаме споразумения между бизнеса и синдикатите. Има нов кръг на преговори. Надявам се, че ще се отвори тази глава, ще има нови усилия. По отношение на Халки, Халки не беше затворен заради решение на моето правителство, а заради едно съдебно решение. Сега се опитваме да видим как можем да променим това решение. Ще видим дали трябва да променим закона, дали да променим конституцията или просто разпоредбите. Става въпрос за един процес с технически характер, но работим по него. Тази инициатива няма да разреши проблемите само на кюрдите, но и на онези, които не са мисиомани, на другите малцинствени общности в Турция. Опитваме се да разрешим тези проблеми. В Стокхолм се срещнах с лидерите на асирийската общност. И те имат свои проблеми. По отношение на Иран, всъщност най-старата граница в света е границата между Иран и Турция. Тя не се е проявила и променила и на сантиметър от 1639 година. Така че ние полагаме всички усилия да предотвратим войната, да намерим решение. Вярвайте ми, ако Иран разполагаше с ядрени оръжия, ние щяхме да сме по-притеснени, отколкото вие. Но за да разговаряме с нашите ирански съседи и приятели, трябва да имате други комуникационни умения, а не тези, с които сте свикнали в Централна Европа, например. Мисля си, че източноевропейския подход е по-логичен, когато общуваме с Иран. Естествено, трябва и искаме да видим решение по отношение на този проблем. По въпроса за включването на съдии в европейски програми, ами това вече се случва. Имаме много учебни програми. Нашето правосъдие проведе разговори в продължение на месеци, за да успеем да стигнем до някакъв напредък, къде има някаква нова стратегия. Сега подготвяме един план за действие. Той ще промени нещата така, че да може правосъдието да има върховенство в Турция. По отношение на конституционната реформа съм изпълнен с надежди. 2010 година е годината когато ще се опитаме да прокараме реформите. Знаете, че е много трудно да се прокарат реформи, обаче когато има избори. Надяваме се, че опозиционните партии ще сътрудничат с нас, както правеха между 2002 и 2005 година. Надяваме се, че ще успеем да прокараме тези реформи заедно. По отношение на ЕПСО, всичко, което иска Турция е равнопоставено третиране. Ние сме членове на НАТО повече от 50 години. Армията ни е втората по големина в НАТО. Ние имаме правомощи и привилегии в рамките на НАТО по отношение на ЕПСО искаме същите правомощи. Искаме да сме част от решението, а не част от проблема във всички измерения на понятието. По отношение на затварянето на економическата пропаст, казах ви, че капитала на глава от населението за 7 години се увеличи от 3000 на 000 долара. А ако видите друга страна с такъв силен економически растеж, моля да ме уведомите. Работим усилено, за да заличим економическата дупка. Факта, че преките чужестранни инвестиции, които навлизат в Турция, се увеличават до 2003 те бяха около 1 милиард, а сега са около 20 милиарда на година. Това 20-кратно увеличение ясно демонстрира, че Турция се опитва да запълни пропаста в областта на социалната и економическата сфера. По отношение на изпращането на повече войски в Афганистан. Ние щяхме да увеличим нашите войски. След обаче изказването на Обама, ако всички увеличат а, войските си, и Турция ще го направи съвсем скоро, в крайна сметка, ние сме част от един клуб. Всички имаме едни и същи ценности. Свобода на словото, демокрация, човешки права. Затова помагаме на Афганистан. Афганистан е изключително важна за нас. Аз посетих Афганистан с моя министър-председател и бях потресен от бедността и трудностите в тази страна, така че всички трябва да се опитаме да разрешим проблемите. Нека да прекратя тук. Благодаря колега Салафранка. Мисля, че нашият гост може да остане малко по-дълго, за да може всички да, постигнат, да получат отговори колегата Салафранка. Благодаря. <clears throat> Благодаря на министъра, че дойде при нас, за да представи напредъка на своята страна. Е, това чухме и в доклада. Искам да поставя следния въпрос. Тези, този напредък говорят за положението на жените, за свободата на словото, за конституционни промени, за тези неща става дома в напредъка, когато се говори за напредъка, но имам чувството, че някои неща не са удобни да се питат. 2009 година 2009 година всъщност имаме само една затворена глава, откакто са започнали преговорите. Това е малко като мита за Сизив. Винаги, когато Сисиф успяваше да добута скалата до върха, тя се срутваше. В този смисъл е, дали правителството ще продължи със същия кораж, със същия ентусиазъм да води преговорите с Европейския съюз? Може би за правителството това не въжи, но може би това въжи за населението. И имам чувството, че подкрепата за членството в Европейския съюз намалява във вашата страна. Какво е, каква е нагласата на населението в Турция? Благодаря колегата Копа. Благодаря. Благодаря. Το πρωτόκολλο της Άγκυρας δεν μπορούν να παρακαμφθούν και σχολιάζοντας... Искам да задам въпроса за изпълнението на анкърските протоколи. За да се върна към това, което каза господин министър, той каза, че Турция няма никакви проблеми със своите съседи. Истина е, че нещата напредват. И присъствието на господин Камараман Лис на сватбата на дъщерята на господин Ердоган може да се смята за нещо положително. Но мисля, че би било по-добре, ако Турция престане систематично да нарушава гръцкото въздушно пространство. турските самолети прелитат ниско над гръцките острови и тероризират техните, техните а, а, жители. А, с, интересуваме също до къде са стигнали разговорите за споразумение за реадмисия. Е, е, е, струва ми се, че Турция иска да отложи още началото на тези преговори. Бих искал да потвърдите, че няма да има по-нататъчно закъснение в тези преговори. И накрая искам да попитам какво е вашето отношение под, а, към изпълнението на двустранното сътрудничество споразумение с Гърция. А, голям брой хора пристигат в Гърция по море, минавалки през Турция и а, а, нашите споразумения по този въпрос също трябва да се прилагат. Благодаря. Благодаря, господин председател. Господин министър, господин министър, вие вече отговорихте на редица въпроси. Но по отношение на европейската перспектива на Турция, въпросът, за въпросът за Кипър и неизпълнението на вашите ангажименти, вие не отговорихте. Как може Турция да върви към Европа, ако няма нормални отношения със своите съседи. Знаете, Харватия е, е, и Словения уредиха своя граничен спор. А питам се как е, турската политическа класа гледа на този въпрос. Защото проблемите, свързани с международния статут, изглежда, че Турция не не следва дипломатически тия път, който ни се иска да видим ние в Европейския съюз. Колегата Качин. Благодаря, господин Провер. Господин министр. Благодаря ви, господин министр, за... Да, искам да ви кажа добре дошъл за вашата... Да ви поздравя за вашата убедително реч, за вашата убедителна реч. А, също така и за реакцията на вашия министр-председател по време на събитията в Газа. Чуда се, защо други министр-председатели не реагираха по този начин и не осъдиха това, което ставаше там. Затова вие спечелихте немалък престиж в Реана. И затова ви поздравявам. Очевидно, вие се нуждаете от нашата подкрепа, нуждаете се от нашата а, а, помощ. А, бих искал да ви насърча да сключите споразумение за реадмисия. Защото ако а, страните, които сключват подобно споразумение, що, що могат страни да сключат подобно споразумение, може и Турция да го направи. Косово сключи подобно споразумение, защо Турция да не го стори? Слушах на вашето изказване и основа на вашата реч ние можем да е, оценим каква е потенциала на Турция. Този потенциал е голям и се чудим, защо Турция не прави повече, за да използва този потенциал и да го използва по-бързо. Примерно протоколът, по който беше постигнато споразумение за подобряване на отношенията с Армения, трябва да бъде утвърден от вашия парламент колкото може по-бързо. Турция е парламентарна демокрация, одобряването от вашия парламент на този протокол ще увеличи доверието в Турция, както във вашия район, така и в Европейския съюз. Това е една от решаващите стъпки, които ще допренесе за вашето по-бързо, по напредване към Европейския съюз. Искам да попитам, необходими ли са допълнителни европейски средства за развитието на югоисточната част по-слабо развитата югоизточна част на Турция. Първо. Второ, казахте, че Европа не знае как да говори с Иран. Готова ли е, би била Турция да помогне за осъществяването на плодотворен диалог с Иран? Благодаря, господин председател. не, не бях е, много убеден от това, което каза господин министъра, че определени инициативи на турската държава е, дават е, тези резултати, които той твърди. Вие твърдите, че нямате никакви проблеми с вашите съседи, но повечето от вашите съседи считат, че имат проблеми с вас. По отношение на кипърският проблем от 2006 година, Турция се ангажира да признае Кипърската република и да прилага анкърските протоколи. Да играе положителна роля в решаването на въпроса. Турция обаче все още не е признала Кипърската република, Република Кипър. Каква е причината за това? Причината е, че Турция смята, че с преговори може да се стигне до поразумение за конфедерация, а не федерация. А колкото до мерките за взаимно укрепване на доверието, може да се каже, че от 2006 година кипърската общност, турската общност в Кипър, намалява броя си. Фактически там душите от Турция, колонизатори, са много повече, отколкото местните турци. Има 400 хиляди такива колонизатори, така да кажем, отвън дошли турски е, жители и 40 хиляди 40 хиляди войници. Турция е една голяма сила, но, господин министре, бихте могли да направите нещо повече, за да укрепите доверието със своите съседи. Знаете, Фамагуста е град призрак. Турция би трябвало да покаже друго лице на света. Колегата Цавела. Както ни каза господин Елмар Брок, ние сме както и той каза, ние сме отдавнашни приятели. Искам да ви попитам обаче. А, а, бяхте ли приятели по-рано? Господин министр, познаваме се от много години, работили сме заедно, много конструктивно сме работили за сближаването на Гърция и Турция и за намиране на решение на проблемите помежду ни. Аз отговарях за една гръцка организация, която от 10 години вече отпуска стипендии на турски студенти в Харвард в САЩ. А, нека кажем ясно, господин министр, ние сме съседни, съседни страни. Говорихте за политика на нула проблеми с вашите съседи. А, но говорите за казус Бели, за повод за война а, с Гърция. А, какво имате предвид? От приемането на Лисабонския договор, след приемането на Лисабонския договор, Гърция става южната граница на Европейския съюз, но вие продължавате да виждате някаква заплаха там. И а, не представят действията от страна на Турция, а, а, които карат нашата страна да харчи 35 милиарда за своето въоръжение. Това са 35 милиарда, които всъщност ние лишаваме а, с толкова пари гръцкото а, гражданско общество, образованието и всичко останало. Благодаря, господин председател. <clears throat> Благодаря, господин министър. Хубаво е това, което казвате за демокрация и човешки права, но всъщност вие не го не изпълвате нещата за държание, не го мислите. Иран е толкова антидемократична, а пък вие наричате Иран приятелска държава. Как вие като член на може можете го до... говорите така? Освен това да казвате, че човешките права трябва да се основават на шарията. Аз бях в Турция и а, е, как може да а, е, да изпратите навън журналистите, когато аз критикувах а, е, отношението на Турция към Кипър. Това беше скандал. Госпожа Флотр, моята началничка, не беше съгласна с това. Как беше възможно господин Вилдес, моя шеф, който искаше да се изкаже, да упражни и свободата на словото си, искаше да критикува исляма, но той не можа да пътува, да бъде допуснат в страната, в рамките на делегацията. Е, войските в Кипър са разположени нелегални, но те през 2010 година трябва да бъдат изтеглени. Присъствието там е незаконно. Освен това, говорихте за референдум. Вие казахте, че референдума и е, референдума в Швейцария е скандал детален, защото е, трябва минерайте и джами да, да могат да бъдат строени там. Вие смятаме, че имаме достатъчно причини да кажем защо Турция не може да влезе в Европейския съюз. Аз мога и лично да говоря с вас. С вас е, в последствие е партньор, да, но никога член. Колега Преда. Благодаря, господин министр, за вашето изложение. Искам да започна с поздравленията към Турция и то за два, по две пункта, които са особено важни и които се случиха през 2009 година. Първо, споразумението за Набуко. Мисля, че е, не един от нас е щастлив поради подписването на това споразумение. И второ, помирението с Армения. Тоест, и за двете неща ви поздравявам, господин министр. Но както мнозина тук е, посочиха, Турция изостава в политическите реформи. И тук искам да ви задам направо въпросът. Виждам, че през 2009 74% от турците са за влизането на Турция в Европейския съюз. През 2009 вече само 45% са за влизането в Европейския съюз. Намирате ли връзка между това намаление, намаляване на ентусиазма и забавянето на реформите? Благодаря. Колегата Парсин. Господин председател, господин министър следих с много голям интерес вашето изявление по отношение на вътрешните политически реформи в Турция и различните аспекти на процеса на преговорите. Знам от опит колко трудни са преговорите. Очевидно, ние бихме искали по-лесно да върви работата по следващите глави. Но бих искал да кажа едно нещо във връзка с вашите отношения с Иран. Може би ще може да коментирате защо мислите, че източна Европа ще разбира, разбира Иран по-добре, отколкото западна Европа. И второ, във връзка с това, което госпожа Омен Райтен каза. Относно заседанията на смесеният междупарламентарен комитет и комисията по, подкомисията по човешките права. Изказаха се значителни резерви по отношение на свободата на действие на неправителствените организации в Турция и относно член 301 в Турския наказателен кодекс, който ограничава свободата на словото на неправителствените организации. Какво ще кажете по този въпрос? Господин Салавракус. Благодаря. Господин министр, аз съм от тези, които смятат, че светът не може да живее без Турция. Както не може да живее без Великобритания, без Италия или без САЩ. Без всички страни, които членуват в европейското, а, в, светово, в международното семейство на нациите. Но като казвам това, искам да кажа, че разбрах вашия намек. Вие говорихте за милион и половина мисулмани да накоплаци в Европейския съюз, които очакват с нетърпение Турция да върви по-бързо към Европейския съюз. Но искам да ви напомня също, че парите, които идват от тези данакоплаци, влизат в касите на вашата страна, благодарение на Европейския съюз. Казвам това, защото имам чувството, че във вашата страна има няколко властови центъра – от една страна светската власт, от друга страна армията, която има собствена политика, и от трета страна правосъдието. Тоест, вие се сблъсквате с подобни проблеми. От, от, докато от една страна вие се усмихвате на Гърция, от друга страна армията непрекъснато нарушава тяхното въздушно пространство. Третия проблем е, че Вашето правителство не дава ясни знаци, че то контролира останалите властови центрове в, в Турция. И, и, че най-силна е гражданската власт. В, в Сараево видяхме един вид а, общност, подобна на британският модей какви са ваши намерения? Дали те са в духа на римския договор, основен, основополагащ документ на Европейския съюз или са в, в някакви други рамки? Последно изказване. Госпожа Боскот, благодаря, господин председател. <clears throat> Искам да говоря за човешките права. Е, много често, е, често говорихме напоследък за човешките права, свободата на словото. <clears throat> Има член по всички въпроси, после промени, но всички тези членове не означават истински свободи, свобода на словото, например. Същото се отнася и за религиозните свободи. Мисля, че това е важно за Европа и за Турция. Нетърпимостта към определени религиозни групи, това се засилва в Турция. Турция мисля, че трябва да промени нагласата си. Не става дума само за християнски общности, става дума за всички религиозни мълцинства. Трябва ни един общ, цялостен подход. И аз бих могла да си представя, че Конституцията би, би могла да се промени или може би ви трябва наистина истинска конституционна реформа. Кажете ни, моля, занимавали сте се с тази мисъл, с тази идея до момента? Има ли проекти в тази насока?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 отоманизма, който надигна глава в, надигна глава в Турция. Не разбрах много добре за какво се отнася. Но трябва да кажа, че а, това, което каза господин министър, ми разкри много неща и съм много обезпокоен. От една страна се радвам на напредъка на Турция, но трябва да кажа, че този напредък се дължи по-скоро на синдикалното движение в Турция. не смятам а, за особен а, а, голям успех, че сте върнали гражданството на големи, велик, големия поет на Зъм Хикмет. Вие говорихте за чужестранните инвестиции, които са се увеличили 20 пъти в Турция, но вие не говорихте за нарастващата пропаст между богатите и бедните във вашата страна пропаст, която обяснява редица социални конфликти. Исках също да се спра на 301 член от вашият наказателен кодекс. Това е, ако този член остане във вашият наказателен закон, не може да продължавате да говорите за права на кюрдите. Знаем вашите доводи, обаче турските самолети летат над Гърция, летат над Атина. За какво става дума тук? И накрая господин Танък. По въпроса за Турция и ролята и в организацията на исламските страни, исламската конференция, спомена се декларацията от Кайро, само че ние се притесняваме повече от факта, че лидерите на Хамас бяха поканени да посетят Анкара. Тази организация е в черния списък на Европейския съюз. Башир беше поканен да участва на една конференция в Истанбул. Той по силата на един натиск отказа да посети конференцията в последната минута. Той е търсен от Международния съд. Казахте, че турските войски са суверенни войски. Искам да ви кажа, че по силата на договора от 60-та година суверенните войски са на Великобритания и всъщност всички страни по споразумението казват, че няма да имат е, други претенции. Искам да говоря и за вашите коментари за Армения. Вие говорихте за голям потенциал. Колегата Лебари също спомена това. Това е нещо, което Саркози се опита да лансира, опита се да накара диаспората да следва неговата линия. Един ден след изявлението, което беше направено от вашия министр, имаше бойкот на отварянето на границите. Вие изтъквате вашата солидарност с Азербайджан. Това е вярно. Как обаче признавате и как ще коментирате факта, че Казахстан също има близки отношения, но има и дипломатически с Азербайджан, но има и дипломатически отношения с Армения? Thank you, Mr. Chairman. I had I, I always knew the European Parliament was a big institution, but today I felt благодаря. Винаги съм знал, че Европейския парламент е голяма институция, но днес го усетих на гърба си. Такъв голям интерес към Турция ме кара да се чувствам особено горд. Караме да мисля, че работим по един правилен портфел от политики, всички въпроси и отправени критики ме карат да вярвам, че сме на правилен път. По отношение на коментарите на господин Салафранк и това как коментарите от различен характер на европейските лидери се отразяват в Турция, ако погледнете обществените мнения, 60% от турците искат Турция да стане члена 40% смятат, че това някога ще стане. Тези 20% се дължат на различните коментари. В крайна сметка, ние всички сме политици, всички правим декларации с оглед на политическата ситуация, политическата вълна в избирателните ни райони. В крайна сметка всички ние знаем, че това, което сме започнали в момента е правилно за проекта за сближаване на цивилизациите. Турция в Европа, това е важно за Европа и за останалия свят. По отношение на разумните въпроси на госпожа Копас за разликата между мненията на Турция и Гърция, моя министър-председател направи дълга среща с Папандрео в Истанбул една седмица след неговото избиране. Аз присъствах там. Моя министър-председател изпрати едно писмо от четири страници на министър-председателя Папандрео и го помоли да сътрудничи по въпросите на младсинствата в двете страни, по въпроса за Кипър, по перспективата за членство на Турция в Европейския съюз и въпроса за незаконната миграция. В края на писмото моя министър-председател предложи да направи посещение с всички ресорни министри и да говори по всички въпроси, които ни обединяват и разделят. Чакахме ответната реакция на Папандрел. Аз го срещнах два дни след е, получаването на писмото. Той каза, че е положително настроен. Аз лично съм оптимист. Може да се постигне много в сравнение с последните години. Мисля, че в Егейския регион можем да поставим точка на разделянето. Естествено има различни гледни точки, но имаме нужда от лидери с смелост, които да разговарят, които да могат да се стиснат ръцете в края на разговорите. Надявам се, че това ще стане. По отношение на споразумението за реадмисия няма отказ за действие от страна на Турция на 4 декември бяхме предвидили среща с съответния комисар, но сега има промяна на комисарите и трябваше да отложим срещата. Веднага след като одобрите вашите нови комисари, знам кои ще са новите действащи лица, ще продължим работата. Трябва да разрешим проблема. Това не трябва да е турско-гръцки въпрос. Това е въпрос за Европейския съюз. Борбата с незаконната миграция е важна за всички. Е много важно да положим всички усилия, за да намерим решение на този проблем. По отношение на Кипър, Уважавам стремленията и сантиментите на всички представители на тази страна в залата, но не трябва да забравяте, че за танго са нужни двама. Ако беше одобрен плана, щяхме да сме в много различна ситуация, но сега трябва да започнем да оказваме подкрепа на двамата лидери – Позицията на Турция се основава на позицията на ООН. Всеобхватно решение на проблема максимално бързо, възосновата на една двузонална, двуобщностна държава, която да работи на принципа на политическото равенство. Когато има политическо равенство, когато решението се приема от гърците, сирийците и турците в Кипър, ние ще подкрепяме тази линия. Ако аз бях кипарец, например, нямаше да ме грижа толкова дали става въпрос за това дали Турция или Гърция трябва да има е, правомощие или какъв съм аз. По-скоро ще, ще да ме грижа за членството в Европейския съюз. Ние трябва да работим заедно, за да разрешим проблема. По отношение на споразумението за реадмисия, искаме да работим по него колкото се може по-скоро, стига да се разпредели равномерно времето. Ние трябва да отчитаме интересите на нашия народ. Като членове на Митническия съюз, нашите стоки могат да се преместват свободно в Европейския съюз, но нашите граждани не могат. Затова трябва да приключим веднъж за винаги проблема с визите за турски граждани. Така ще разрешим и проблема с реадмисията. Искаме решението да дойде максимално бързо. По отношение на югоисточната част на Турция имаме нужда от допълнителни средства. Ние вече заделяме наши собствени средства. Тази година сме отделили повече от 500 милиона евро. В следващите 4 години предвиждаме повече от 10 милиарда за този регион на Турция, защото искаме да има някакво развитие там. Факта, че моята партия получи 25% от гласовете в този регион през 2002 и почти 60% през 2007 година, показва, че тази разлика демонстрира факта, че ние отговаряме на интересите и въжделенията на хората в този регион. Защо нямаме проблеми с съседите? Защото искаме да няма проблеми, но както казах, за танго са нужни двама. Нашите партньори трябва да демонстрират готовност за разрешаване на проблемите. Ако ние можем да си разрешим проблемите с Сирия, това е факт. Ако имаме по-добри отношения с Иран, Грузия, Румъния, Армения, България и така нататък, това показва, че може да разрешим проблемите си и с всички съседи. Турция има 13 гранични страни, съседи, никоя е страна не си избира съседите, но ние се опитваме да разрешим всички проблеми по максимално добър начин, защото това е за общото благо. По отношение на на стила на воденето на преговорите с Гърция. Мисля си, че трябва да се окаже подкрепа на Папандрео. Въпросите, които са проблемни, могат да бъдат решени на масата за преговори. Ние имаме волята да разрешим проблемите. По отношение на въпроса на господин Малдинес, господин Лаудер може да изказва свободно своите възгледи. Аз пък разполагам със свободата да не слушам онова, което той има да каже. Той може да казва каквото си иска, аз мога да казвам каквото си искам. Вашия външен министр вече каза, че няма нужда да се среща с турски политици. Като отиде в Турция, той няма и шанс да стане това, между другото. Херт де Вилдерс казва, че нашите реакции са обидни. Той сам трябва да чуе какво излиза от неговата уста, преди да хвърля присъди така върху хората. Хелън и аз на срещите на GPS, GPS, решихме, че е, проблема трябва да бъде разрешен. В рамките на съвместния парламентарен комитет Европейския съюз изказа своята позиция, Турция изказа своята позиция и след като ние направихме това, медиите бяха помолени да. Всъщност, медиите бяха помолени да напуснат. Това е обичайна процедура. По отношение на минаретата, имат ли право християните да изграждат своите църкви? Всъщност имат такава привилегия вече 800 години. В моя избирателен район в Истанбул може да видите една до друга джами, синагоги и църкви. Аз живея в един район, в който моите деца раснат заедно с своите другари, които са от еврейски происход или пък са християни. Моите деца празнуват еврейските празници заедно с своите приятели, защото в моя район всички празнуват всички религиозни празници. Да, имаме проблеми, имаме различия, но през последните 1200 години мисля, че сме доказали, че различните култури, и етноси и традиции могат да съществуват заедно. Въпросът за човешките права не трябва да се изпраща за референдум във всички малки места, всички малки кантони на Швейцария. Мисля си, че Швейцария, ако беше член на Европейския съюз, това нямаше да се случи. Ние се опитваме да гарантираме благото на християните, евреите, на атеистите. Вие се опитвате да го правите също в всеки исторически район на Европейския съюз, защото това, както вече казах, е най-важният мирен проект в историята на света. По отношение на Набуко, това е въпрос, по който искаме да има развитие. Днес се срещнах с настоящия комисар в областта на енергетиката Пибалк. Турция ще продължи да подкрепя тази инициатива. Смятаме, че Набуко е една навременна и необходима инициатива. Турция ще продължи да бъде част от решението на всеки европейски проблем, включително на проблема с енергийните ресурси. Между другото, обаче, искаме да подкрепяме и програмата ITGI. Искаме да се намерят альтернативни маршрути защото Европа ще има нужда от много различни източници и маршрути на енергийни ресурси в дългосрочен план. По отношение на Иран, когато казах източна Европа, имах предвид а, Турция, защото Турция е европейска страна в източния край на континента. Ние имаме граница с Иран и трябва да си говорим с а, иранците. Вярвате или не, една трета от иранците говорят турски. Общуваме доста по-добре с Иран, отколкото други страни. Ние сме против всякакви различия в Европа, разделения, нашите проблеми са общи проблеми и трябва да намерим общи решения. Не забравяйте, че иранците са много изкусни дипломати. Двете нации в тази част на света, които са разполагали с собствена страна повече от хиляда години, са турците и иранците. Иранците много ги бива в преговорите в пазарлъка Ние имаме търговски отношения с Иран. Повечето от вашите страни имат по-развити търговски отношения с Иран, отколкото ние. Други въпроси, свързани с фундаменталните човешки права, свободата на пресата, нещата се подобряват, както вече казах. Не казвам, че сме разрешили всички проблеми, но по отношение на свободата на печата, искам да кажа, че в последните 7 години няма нито един прият закон, който да ограничава свободата на медиите и на словото. Всъщност много закони сме приели, за да разширим тези свободи. Да, има един данъчен проблем, един данък, който се налага на една медийна компания. Ако този независим според нас орган беше наложил глоба на някоя банка, ние нямаше да се възпротивим, защото никой нямаше да каже, че това е ограничаване на свободата на банките. Няма институция или орган, който да е освободен от данъци. Имаше данъчни проблеми и съответната медия реши да се опита да разреши проблема, има разговори. Ако те решат да не участват повече по някаква причина в тези разговори, могат да се обърнат към независим съд. 85% от компаниите, които не избират пътя на споразумението и решават, че трябва да се обърнат към съда, защото имат солидни аргументи зад гърба си, се обръщат към съда и печелят. Голяма част, както казах, 85% печелят, защото имат солидни аргументи, отиват и се обръщат към независим съд. Идеята за този неотоманизъм, за който говори приятеля от Кипър, има грешно тълкуване. Турция няма неотомански претенции, има претенции да създаде нова визия за самата себе си. Затова ние председателствахме, например, съвета на цивилизациите с Испания и така нататък. Осем от 10 Mr. Bashir was not invited to Turkey by the Turkish government. He was Имаше покана за господин Башир от турското правителство. Той беше поканен да участва на една среща на върха на международна организация, в която неговата държава е пълноправен член. Ние не решаваме кои да бъдат поканени на заседание на ОАЙС Господин Башир сам реши да не присъства по отношение на суверенните бази в Кипър. Същите международни гаранции ни позволяват да запазим нашите войски, така че сме в едно и също положение. Ако искате да има разговори, трябва да, обединим, да убедим президента Талат и президента Христофиус в това. Защо Турция не може да бъде като Казахстан и да има добри отношения с Армения, въпреки Азербайджан. Ние демонстрирахме нашите намерения с протокола. В допълнение към общите културни черти и общия език, с Азербайджан ние получаваме 30% от природния си газ от тази страна. Всъщност страната източник за Набуко ще бъде Азербайджан. искате Турция да загърби по някакъв начин отношенията си с Азербайджан. Азербайджан ние искаме да постигнем някакъв напредък, искаме да се постигне пробив по отношение на Нагорно Карабах. От това ще извлекат полза Грузия, Армения, Азербайджан, Русия, Турция. Това ще доведе до стабилност и мир в целия регион. Моля, продължете да ни подкрепяте с доклада за Турция Рия. Сигурен съм, че ще има промени, ще има изменения от членовете на тази комисия. Вашите предложения и гледни точки са изключително важни. защото вие сте пряко избрани представители на европейските граждани. Вашите, вашата помощ, вашия принос се оценява високо в Турция. Всеки един от вас може да дойде в Турция да изкаже своите коментари, гледни точки за това как Турция и Европейския съюз могат да се приближат. 2010 е критична година. В нашата страна ще има избори. Европейския съюз пък ще се променя благодарение на новия си договор. Нека да се опитаме през 2010 година да направим всичко възможно, за да направим най-доброто за нашите граждани, за нашите избиратели, от тези, които сме горди да представяме и да направим Европа едно по-добре място за живот не само за нас, но и за нашите деца. Благодаря за вниманието. Ringraziamo il ministro Baghis per la sua presenza e per il suo intervento. E... Благодаря. Господин министр, благодаря за вашето присъствие, благодаря за вашите а, разяснения. Надявам се, че следващия път се срещнем, ще имаме добри новини а, и за вас, и за нас. Russia dopo Siria. Poi dopo Siria. Colleghi, possiamo ricominciare? Abbiamo... Уважаеми колеги, нека да продължим. Имаме удоволствието да поздравим господин Мингарели, съместник генералният директор на комисията. Той ще говори за връзките с Беларуса. e sui possibili sviluppi per il futuro. Quindi... ще представи настоящото положение и бъдещо, бъдещите перспективи. Поздравявам го сърдечно. Мисля, че е хубаво да обясним защо имаше такова отлагане. Миналия, се, миналата, миналия месец бе е, решено да има една година отлагане за е, свободното движение на граждани от Беларус в Европейския съюз. По принцип това е един хубав сигнал към демократичната реформа в страната. И по същия повод комисията каза, че Беларус да бъде включена в източното партньорство. Шест източни страни се интересуват от сътрудничество в тази инициатива и за нас това е хубав повод да подкрепим страната. Резолюциите, които приехме, са също едно доказателство за това. Имаше определени развития, но ни трябват повече конкретни резултати при свободата на словото и изборите. Трябва да се укрепят връзките с гражданското общество, така че е интересно ни е как се развиват отношенията с Беларус. Каква насока вземат? Благодаря, господин председател, че се опитам да кажа с няколко думи какво е нашето становище по отношение на Беларус и да ви опиша това, което Европейския съюз е предложил, предлага на Беларус, за да може той да върви към демократизиране на беларуското общество, за да може да се консолидира неговия напредък. Какъв е анализа на сегашното положение? Както може би знаете, Европейския съюз от 1997 година има доста ограничени отношение с тази страна. Когато беше избран през 1997 година президентът Лукашенко, който въведе ограничителни мерки в тази страна, съветът реши да не продължим с подписване на споразумение за партньорство и сътрудничество. Споразумение, което беше, беше договорено с Беларус, както с всички останали страни от бившия Съветски съюз. В момента ние имаме договорено споразумение за партньорство. Преговорите са приключили, обаче съветът през 1997 година реши да замрази това споразумение. Това първо. Второ, Европейският съюз, както знаете, а, а, има политика за добросъседство а, през 2004 година, но както знаете, въпреки това, през 2004 година съветът реши че Беларус не може да бъде част от тази европейска политика на добросъседство. Украина, Молдавия, всички наши източни съседи са част от тази политика на добросъседство. Беларус не е. През последните две години има известен напредък в Беларус. Вие знаете всичко. Най-ясното признак за това, даден от президента Лукашенко, беше освобождаването на политическите затворници. Днес вече по принцип няма политически затворници в Беларус. Казвам, по принцип няма, има все още няколко души, чието статут е спорен. И за да отбележим факта, че беларуският режим върви в правилна посока с освобождаването на политическите затворници, след като намали ограниченията, които тежаха върху представителите на гражданското общество, ние през последните години също взехме мерки, за да покажат нашето желание да подновим контактите си с Беларус. Най-напред разменихме а, а, мисии, там беше господин Солана, Фереро Валднер, също така имаше размяна на посещения на висши дипломати и функционери и решихме да поканим Беларус да участва в многостранен план в е нашето източно партньорство. Нашето източно партньорство е инициатива, подета от Европейският съюз под време на чешкото председателство през 2009 година. Целта е да се задълбочи политическия диалог с Европите от Източна Европа и Южен Кавказ и като постепенно ги интегрира във вътрешният пазар на Европейския съюз. Беларус т.е. участва в многостранен план в споразуменията за нашето, нашето източно партньорство и трябва да кажа, че той участва с ентусиазъм в, в, в това партньорство. Четирите платформи, които са стълбовете на това партньорство, по всичките тях Беларус участва на високо ниво и допринася за колективните разисквания. Преди няколко седмици министрите на външните работи решиха да продължат с една година санкциите по отношение на Беларус. Забрана за пътувания на известни ръководители на Беларус в, в страните на Европейския съюз, но същевременно, докато решиха да продължат тези ограничителни санкции, министрите на външните работи решиха да продължат с една година суспендирането на санкциите т.е. през следните 12 месеца няма да има санкции по отношение на Беларус. В същото време съвета за външни отношения и общи, по общите въпроси предложи на комисията две конкретни неща. Първо да направи препоръки относно възможността да се започнат с Беларус преговори за улесняване на даването на краткосрочни визи за краткосрочен а, престой в Европейския съюз, това, което на английски се нарича Visa Facilitation. А, второто предложение беше създаването на план за действие в сянка. Като се вдъхновяваме от планът за действие, който бяхме съвместно разработили с страните от Източна Европа и Южен Кавказ. В рамките на нашата политика на добросъседство решихме да предложим един план за действие, в който определяме определени цели за демократични реформи и економически преустройства и в рамките на тези реформи бихме могли да предложим неща, от които тези страни се интересуват. Комисията работи за всичка сила за това. От една страна улесняването на визитите, на визите и на плана за действие в сянка. И се надяваме, че през едните седмици, ако режима на Лукашенко потвърди желанието си постепенно да демократизира режима и белоруското общество, от наша страна ние ще можем а, да се ангажираме повече с тази страна. Вече сме казали на властите, а, а, че ще наблюдаваме пет конкретни пункта. Първо, либерализацията, рамките в които действат медиите. И по-специално, възможностите за разпространение на независимите медии. Второ, да няма нови политически затворници. Третото условие, това е подобряването на условията за регистриране на неправителствените организации. Четвърто, внасене на изменение в избирателния закон, за да се вземат предвид някои а, а, препоръки а, на ОССЕ. И петото условие е подобряване на условията за повече свобода на словието за политическите противници на режима, без да се боят, че ще бъдат репресирани. Това е което ние предложихме на властите в Беларус от страна на комисията, но казвам, това е гледна точка на Европейската комисия, не обязателно на Европейския съюз. Ние смятаме да вървим напред с ратифицирането на споразумение за партньорство и сътрудничество. Защо? Защото смятаме, че ако подпишем едно подобно споразумение, макар и с такава трудна страна, това не значи, че правим подарък на режима, так му напротив, е, е, създаваме един инструмент, за да може да говориме с тази страна по различни въпроси и особено по въпроси, които са нерешени които са повод за загриженост. Имаме, ще имаме редовни среща на министерско равнище, на експертно равнище, което ще, го ще ни дадат въпрос във всички области да вървим напред, ще ни дадат възможност да обсъждаме всички пунктове, по които имаме разногласия. Ето така мога да резюмирам нашата позиция по отношение на Беларус и разбира се, готов съм да отговоря на вашите въпроси. Bene, grazie per eh, questa presentazione. Благодаря, благодаря за това изказване. Имаме вече желаящи да се изкажат. Най-напред колегата Валекис. Thank you very much. Ачу лабай. Много ви благодаря. Tikrai лабай įdomu išgirsti apie... Благодаря господин председател. Беше изключително интересно да се чуе позицията на представителя на комисията. Мисля, че комисията върви по правилния път. Беларус поради действията на своя собствен президент беше тласнат в една самоизолация и преди няколко години Европейския Европейския съюз помогна на тази самоизолация. Аз мисля, че промени в Беларус могат да се осъществят само ако имаме възможност за установяване на контакти на различни нива. Не само на ниво висши ръководители, но и на най-низко ниво, на ниво културни връзки. Историята на 20 век демонстрира, че източните политики на западния свят са довели до много промени в тази област. Аз смятам, че Европейския съюз и Европейската комисия вървят по правилния път. По време на предишния си мандат Европейския парламент повече от веднъж подчерта, че когато говорим за човешки права и политически свободи в Беларус, имаме нужда от нормален диалог и мисля, че сме допринесли по някакъв начин за осъществяване на този диалог. Литва, Латвия, Полша, съседните страни на Беларус също подкрепят тази политика. Бих искал да ви приканя, всъщност да ви задам няколко въпроса. вероятно няма да разполагате с достатъчно време, за да прецените доколко добър е закона, който цели промяна на изборния закон в Беларус. Има официални изявления, които оценяват този закон като огромна стъпка напред. Ще съм благодарен, ако ни дадете вашата гледна точка за тази положителна стъпка, направена от белоруските власти. Справо споменахте, че е необходимо да има по-добри условия за функционирането на опозицията и на неправителствените организации в тази страна. Това е предпоставка за затоплянето на отношенията с Европейския съюз. Европейския парламент е изключително активен в тази област. Миналата седмица Александър Милинкевич посети Европейския парламент заедно с други опозиционни лидери. Мисля, че комисията в лицето на Фереро Валнер и Солана работят с активистите на опозицията активно. Как преценявате опозицията в Беларус? Голяма част от опозицията е за отваряне на Европейския съюз към Беларус. Такива активисти като Анатоли Лебецка смятат, че контактите с официалната власт в Беларус и като цяло новата политика на Европейския съюз обаче насърчават режима на Лукашенко? Това са моите въпроси. Благодаря ви за информацията. Още веднъж. La parola al collega... Благодаря. Думата има колегата Протасевич, председател на делегацията Европейски съюз Беларус. Благодаря. Благодаря, господин председател. Почти две години съм председател на делегацията за отношенията с Беларус, затова съм изключително запознат с ситуацията и с напредъка, който е постигнал в отношенията между Беларус и Европейския съюз. Нека да кажа, че преди година приехме една промяна на нашата радикална позиция спрямо Беларус – От самото начало бяхме изолирали страната, но започнахме да окоръжаваме българските власти да поемат по пътя на демокрацията. Когато направим оценка на положението след около година и половина, искам да кажа, че съм изключително разочарован относно напредъка в областта на човешките права и демокрацията. Във връзка с казаното от господин Мингарели, в уводното му слово, на първо място, свободата на медиите е изключително ограничена според доклада на Асоциацията на журналистите, Международната асоциация. На второ място няма свобода за действие на политическите партии и на НПО. Погледнете желанието, молбата за официална регистрация на Демократичната партия в Беларус. Тя беше отхвърлена на няколко. Има една друга партия, която иска да промени своето име. Тя има сериозни проблеми с правосъдното министерство в тази страна. Преди няколко седмици леда се разтопи и имаше обещания за промени. Доколкото разбирам от изказването на един представител на ОИСР, има един проекто закон, който сега е представен на вниманието на Камерата на представителите в Беларус, само че службата на ОИСД не знае точно какви са промените, които се предвиждат. Председателката на Централната избирателна комисия в Беларус обяви, че новия проект закон включва почти 90% от препоръките на... Не става ясно от оратора дали става въпрос за ОИСР или за ОССЕ, но не се знае всъщност кои са те. ОИСДОР прехвърли този... А, прехвърли този закон на Камерата на представители, те ще го върнат след съответните промени. Така че има мистерия относно този нов изборен закон. И накрая има много хора, които се считат за така наречени е, затворници на благодарение на убежденията си. Един от тях е в затвора в новата политика между ЕС и Беларус има един диалог в областта на човешките права, който започва. Какви са резултатите от този диалог, ако има такива? И на второ място, тази сутрин, когато разменяхме мнение с новия върховен представител в областта на външната политика на Европейския съюз, Лейди Аштън, тя спомена нещо за тихата дипломация. Аз обаче сериозно се притеснявам, че тази тиха дипломация в случая с Беларус може да доведе до едно заглушаване на ситуацията с човешките права. Това е изключително рисковано не само за нас, но и за онази част от беларуската опозиция в лицето на Александър Милинкевич, която подкрепя новите политики на Европейския съюз. Какво означава това? Значи ще загубим доверието, защото няма реални промени. Освен това, може да се загуби доверието в Европейския съюз, защото няма да се осъществят необходимите промени. Всъщност, Берлускони посети Минск в понеделник. Това е първия случай, когато лидер на Западна Европа от много години насам посещава Беларус. Добре, но той не се среща с представители на опозицията. Bene, dopo questi due interventi mm, abbiamo una lista di eh, richieste e... Colleghi, <clears throat> abbiamo имаме много e и тъй като трябва да говорим после и за Сирия, и за Афганистан. Моля ви, съобразявайте се с две минутното време. Господин Шолц. Господин Мингарели, вие говорихте за шансовете за едно евентуално споразумение за добросъседство. И моят въпрос дали двете партньорства няма да си пречат? И как оценявате сега митническия съюз между Бел, Бел, Белорус и Русия? Едно партньорство с а, Русия може би ще застраши членството на Русия в Световната търговска организация. Как оценявате тази ситуация? Questa mi zitta. Eh? Sì. Allora, la parola al collega Kovac. Ковал. Колегата Ковач. Благодаря. Благодаря, господин председател, дами и господа. искам да подкрепа Яцек Проташевич. Мисля, че е време опозицията да бъде включена в диалога. Белоруската опозиция в момента бива игнорирана. Това е преднамерена политика ли е на Европейския съюз и на Европейската комисия? В резултат, очевидно, се укрепва режимът на Лукашенко. Струва ми се, че комисията и съветът а, трябва да си покажат картите. Мислите ли, че в момента имаме а, нормални политически отношения с беларуската опозиция? Искам да ми кажете откровено. Какви са вашите отношения с опозицията в Беларус? какви са отношенията между господин Солана и госпожа Фереро Валнер и беларуската опозиция. Искам също да попитам защо господин Берлускони не се е срещнал с беларуската опозиция. Когато вие разговаряте с беларуските власти, участва ли опозицията със свои представители? Ако не може да ми отговорите сега, ще ви задам същия въпрос по-подробно, писменно. Като депутат от Полша, знам, че това, от което беларуската опозиция се нуждае, не толкова от печатни машини или от право да говори, тя има право, има, има нужда да получи определен статут, да бъде призната като такава. Какво мислите по този въпрос? Сега за избирателният закон. И тук, ако може да ми дадете ясен отговор. Няма смисъл да се хвали Лукашенко, за това, че бил променил избирателния закон. Ние нямаме нужда от избир... промяна в закона, имаме... има нужда в Беларус от свободни избори. Ние всички знаем, че един избирателен закон може да бъде димна завеса. И а, свободни и честни избори да не бъдат проведени въпреки този закон. Благодаря. Сега колежката Андрикине. Моля, бъдете кратка, госпожа Андрикине. Не, не обичам да прекъсвам изказващите се, но се налага понякога. Благодаря. Благодаря за вашия преглед на положението в Беларус. Въпросът ми е за економическото положение в Беларус. Може ли да ни кажете какво знаете за състоянието на беларуската економика? особено в контекста на световната економическа и финансова криза. Второ, белоруските власти правят някои стъпки за либерализиране на економиката. Дали са по-голяма свобода на чужестранния капитал, например, в Беларус. Съгласен ли се с това и виждате ли отваряне на беларуската економика за проникване на европейски фирми в Беларус. Вторият ми въпрос се отнася до неодавнащото изявление на Русия, Беларус и Казахстан, че трите страни е, ще е, се присъединят към СТО като един митнически съюз. Това само пропаганда ли е или е някакво сериозно намерение? Благодаря, колежки. Колега, е, господин Вигени. Благодаря, господин председател. Аз изказвам като председател на делегацията на Европейския съюз е, към асамблеяната на Евронест. Е, всъщност, още не е създадена тази асамблея, в момента се подготвят нещата. Проблема е свързан с участието на Беларус. Виждам, че нашия парламент не е готов да признае начина по който са избрани лидерите на Беларус. Това става чрез поканата за участие. Има някакви стъпки напред, но докато нямаме демократично избран парламент, не можем да поканим представителите на Беларус да участват в асамблеята. Естествено, много проблеми не искам да ги очертавам всичките в дълбочина. Моя въпрос е как оценявате участието на Беларус до сега? Смятате ли, че те ще останат част от тази политика и до каква степен липсата на покана към Беларус може да застраши този проект, за който говоря, защото ние имаме някаква солидарност към страните от източното партньорство. Смятате ли, че ще е разумно Европейския съюз да развие една по-координирана политика между своите институции, Комисията, съвета и парламента, поне по отношение на тези политики, които вече са започнали. Казвам това, защото вярвам, че ние като парламент трябва да насърчаваме тази политика. В същото време има обаче ценности, принципи, които не можем да нарушаваме. Затова имаме нужда от вашата подкрепа. Аз пък съм сигурен, че вие имате нужда от нашата подкрепа, за да успеем в източното партньорство. Благодаря. Благодаря, колегата Танък. Благодаря. Всъщност, аз се връщам към 2002 година, когато за първи път се присъединих към Комисията за Беларус, Молдова и Украина. Спомням си господин Мингарели от този период. Той е един много опитен експерт и наблюдател на това, което става в Беларус. Напълно съм съгласен, че политиката на изолация, която се следва от държавите членки от САЩ, хвърля Беларус в голяма неяснота и го превръща в непознатия човек на Европа. Президента Лукашенко е една доста обиграна личност, комунист от стар тип, съветски възпитаник. Въпрос, господин Мингарели, е следния. Когато участвахте на военната асамблея в Единбург не бяха поканени представители на Русия и Беларус на едни учения военни в Русия и Беларус пък не бяха поканени наблюдатели от Европейския съюз, от Литва, например. Какво смятате вие по тази тема? Благодаря. Давам думата на господин Гжип. Благодаря, господин председателю. А, мисля, че много важно е а, в контекста на посещението на опозиционни политици от Беларус, начало с господин Миленкевич, които се срещали с представители на всички политически групи. Та в светлината на това посещение много важно е не само да не говорим за политическото положение и за свободата на медиите, но да заявим, че местните избори до година ще бъдат пробен камък за беларуската демо демокрация. Тези избори ще покажат качествата на новият избирателен закон и доколко той се спазва, разбира се. Второ, економическото положение в Беларус. Е, енергоресурсите, включително газът, е, повишават цената си и е, постепенно се приближават до световните цени. И тук не Европейския съюз, но международните финансови институции трябва да помогнат на Беларус. Това според е, опозицията ще бъде много важен елемент, който може да доведе до осигуряването на повече граждански права и права на опозицията, може да даде по-голяма свобода на медиите и прочее. И накрая, господин председател, последното, което ще спомена, е намаляването на цените на визите за белоруските граждани. Съгласно комисарят е, Баро, не е възможно да се намали тази цена. Но въпросът ми е, мисли ли изобщо комисията е, по този въпрос? Пан, господин Панцери. Благодаря. Господин Мигарели, вие имате право. Искате, вие искате да създадете условия за демократизиране на една такава държава като Белорус. Стъпката на комисията преследва същата цел. И изборният закон трябва да бъде подобрен, ако мога така предпазливо да се изразя, за да може да се практикува политически плурализъм в страната, но пътя е много дълъг още. В този смисъл, моят въпрос. Колегата Протасевич вече каза, как комисията преценява последното посещение на, италианск... на италиански министър-председател. Той говори с Лукашенко и Лукашенко каза Предпресата, е, че Европа се отваряла към Беларус. Това е разбираемо. Всяка държава има всеки държавен ръководител може да пътува където си иска, но аз се питам дали е имало консултация с съвета и комисията. Дали италианският министър-председател е получил някакви дипломатически задачи, тогава, ако не е така, как комисията преценява и оценява това посещение? Защото се прави всъщност външна политика според вкуса на отделни личности – е, тази сутрин казахме, че е хубаво да говорим с един глас и да координираме всичко. Следващият оратор, господин Мирски. Благодаря, господин председателю. Аз няколко пъти съм посещавал Беларус и съм запознат с положението в страната. Днес всички могат да кажат, че те са основен представител на опозицията. Всъщност, какво представлява обаче опозицията в Беларус? Зад Милинкевич стоят само 300 човека. Те не представляват мнението на белоруския народ. Мисли ли комисията да активизира диалога с белоруския парламент? Последният оратор е господин Арлаки. Не искате да говорите? Добре, господин Мингарели. Благодаря, господин председател. Благодаря за всички тези въпроси. Аз ще гледам да отговоря кратко, накратко. Първо за избирателния закон. Ние все още не можем да преценим не можем да ви представим е, резултатите от нашия анализ, защото законодателството бе прието преди няколко дни, но наблюдателите, е, които са се запознали с него, ни казват, че това е крачка в правилна посока. Пак казвам, това не е нашата оценка, защото все още не сме завършили анализът си, но е, независими наблюдатели са се запознали с новото законодателство и съгласно тяхното мнение, то върви по пътя който сочи към демократизация и създаване на по-благоприятни условия за провеждане на нормални избори. Господин Ковал ни каза, че е добре да се приеме ново законодателство, но не разбира се, като се приеме такова законодателство, то трябва да се приема. Разбира се, че приемането на един закон не е достатъчно, но това е само първата крачка. Когато се приеме законодателство, което отговаря на изискването на ОССЕ. и ще видим пробен камък, за това ще бъдат, както се казаха, каза съм, ще бъдат местните избори до година. Но във всички случаи това е само една крачка, не казвам, че е достатъчно, но трябва да отбележим нейното наличие. Относно контактите ни с опозицията. Отхвърлям онова, което се каза тук, е, от някой тук, че ние пренебрегваме беларуската опозиция и не поддържаме контакти с нея. Това не е вярно. При всяко посещение на представители на комисията, на секретарята на съвета в Беларус, ние се срещаме с представители на опозицията и Фереро Валднер и Солана, всички се срещаха с представителите на опозицията. Всеки път, когато отидем там, се срещаме с нейни представители. От много години вече, от 1997 година, финансираме независимите граждански организации, синдикати, медии и така нататък. Обвинявате ни, че не финансираме политически партии, но в нашата, нашия финансов правилник не ни позволява да финансираме от общностния бюджет политически партии. Фундациите на страните членки, политически фундациите членки могат да направят това. А, с когото и договорите, ще знаете, че ние системно се срещаме с хората, ако искате, когато дойде господин Милекевич или когато там, питайте самия него. Голяма част от опозицията е в полза на отваряне към Беларус. Той, те казват, пращайте експерти, посещавате ни по-често, ние не искаме да сме изолирани, искаме контакти с външния свят. Повечето от представителите на опозицията ни казват именно това. Разбира се, те ни казват, не, не, не, не се оставите да бъдете измамени от Лукашенко. Това, че той в кавички проявява добра воля и, и като позволява по-голяма свобода на чуждите фирми, това не значи, че е станал демократ, но използвайте възможностите, идвайте в Беларус, нека не бъдем изолирани колкото повече присъстват представители на Европейския съюз в Беларус, толкова повече ще имаме контакти. Опозицията, разбира се, е разделена, нещо, което а, обяснява а, голямата популярност на а, Лукашенко. Това е не само защото изборите не са а, свободни и честни. Има и други причини. Първо, опозицията е а, е разделена. И второ, нещо, което не съм казал – че а, а, ни, средния стандарт на живот на белоруския гражданин беше по-високо от средното ни стандарт на живот на някои съседни страни. А това го признава и Международния валутен фонд. Така че това обяснява, че дори ако има свободни и честни избори, резултатът а, ще бъде така доста а, а, а, оспорван. Сега, питахте ме какъв е, е резултата от е, нашето отваряне към е, Беларус. Прав сте, няма някакви, кой знае какви резултати. Но реформите, които започнаха в Беларус, не са нито системни, нито необратими. Те са много крехки, мога да кажа. Повтарям го пак. Но както господин Танно го каза, нямаме альтернатива. Альтернативата е пълната изолация, а изолацията не води до нищо. Така че дори ако смятаме, че започнатите реформи са много боязливи, че те са още много недостатъчни, че трябва да ги насърчаваме, а ще ги насърчаваме с политиката на моркова и тоягата. че няма достатъчно опозиция за политическата опозиция. Напълно прав сте, точно така е. Потвърждавам го. Опасно е да бъдеш опозиционен политик в Беларус. Опасно е да издаваш независим вестник и за неправителствените организации също не е лесно да работят. А, казах, има няколко боязливи, колебливи стъпки в правилна посока. Трябва да насърчим движението в тази посока. Има ли рискове? Разбира се, такова поведение крие рискове. Но по-добре такава да поемем тези рискове, отколкото да изолираме напълно страната. И тук идвам до вашия въпрос, госпожо, финансовото и економическо положение на а, Беларус. А, ангажираме се с тази страна, защото за първи път а, тя изпитва а, трудности. Много причини има. Първо, непрекъснато се пора, покачва цената на руския газ. Нещо, което е един много голям а, проблем, тъй като беларуската економика беше субсидирана от изкуствените ниски цени на руския газ. Второ, влиянието на световната криза. Е, това е проблем, който ни кара от една страна, накара Беларус да преговаря с МВФ и от друга страна комисията предложи на парламента да даде заем, макрофинансов заем от 2 милиона евро на, на, на Беларус, но строго под условията, които, които изисква Международния валутен фонд. Тоест, економическото положение е много трудно, няма никакво съмнение, че то подтиква режима да се отваря на Запад. сега, питахте ме за митническия съюз между Беларус, Русия и Казахстан. Как се отразява той на нашите отношения, попитахте. Вече от много години съществува митнически съюз между Беларус и Русия. Но нещата не върват. Този съюз няма особени резултати от него. Много споразумения бяха подписани и други споразумения, но няма резултат и митата, които руснаците налагат, когато внасят белоруски стоки, остават. Ако има митнически съюз Русия, Белорус и, и Казахстан, как ще влияе това върху нас? Това няма да ни попречи да подпишем споразумение за партньорство и сътрудничество няма да попречи на източното сътрудничество. Нека те си имат митнически съюз от една страна, а от нас да имат споразумение за свободна търговия. А, а, трава не е възможно. Не може да имат с нас такова споразумение и оттам нататък да имат а, митнически съюз с тези три страни. Но въпросът, знаете, не се поставя в момента. Както факта, че Русия сега реши, че иска да влиза в, в СТО, а, а, блокирано е споразумението а, за а, а, влизането и в СТО поради нейния митнически стил с Беларус и Казахстан. Сега, участието а, в източното партньорство, то е много позитивно. Търсим сигурност, а, сигурност в енергийните доставки, економическа интеграция, а, контакти между хората и във всеки случай когато разговаряме а, е, с експерти, те показват е, желание да участват. Ще имаме много сериозен проблем, ако Беларус признае независимостта на Южна Осетия и Абхазия. Ако тя признае независимостта на тези две а, е, области, страхуваме се какъв ще бъде, каква ще бъде реакцията на Грузия. полският министр ми предупреди, че ще се, проведат, се провеждат подобни маневри в, Беларус. Знаем за тях, какво мислим, какво да ви кажа. Какво да ви кажа? По-хубаво беше да нямате такова нещо. Това е повод за загриженост. Въпроса на господин Панцери за посещението на господин Берлоскони. Разбирате, че като служител на комисията, ще се въздържа да коментирам това, което правят ръководителите на страните членки. А, а, а, за това, че трябва да имаме по-добре координиран подход между комисията, парламента и съвета. Между комисията и съвета проблема ще бъде решен след няколко седмици, а за парламента вие винаги знаете как да изразите своите препоръки и своите опасения в рамките на съществуващите механизми. С това ще приключа. По процедурен въпрос, така ли? Господин председателю, май не ме разбрахте. По процедурен въпрос, така ли? Секунда само, господин председател. Не сте ме разбрали. Вие не ми позволихте да приключа, когато задавах въпроса си. Зная, че има такива контакти, но смятате ли, че тези контакти с опозицията са достатъчни и пропорционални? Не искам да ме разбирате погрешно. Je vais pas vous dire que c'est suffisant. Винаги може да се направи повече. Няма да кажа, че са достатъчни. Никога а, това, което правим, не е достатъчно. Да окоръжаваме, насъчаваме тези, които изпитват трудности. Това е винаги нашата политика. Благодаря. Благодаря за тази първа среща по отношение на Беларус. Сега преминаваме към споразумението за асоцииране с Сирия. Аз ще се откажа от първоначалните си думи на председател. Както знаете, между 2000 и 2004 година комисията договори поразумение за асоцииране с Сирия. През 2004 година приключихме преговорите и поради политическите трудности, които тогава съществуваха в нашите отношения с Сирия, Съветът реши, че не е подходящо да се подписва, нито да се ратифицира това споразумение за асоцииране. През 2008 година, поради еволюцията в сирийската политика по отношение на нейните съседи, съветът реши, че е подходящо да се подноват разговорите с Сирия. Е, ние осъвременихме споразумението за асоцииране. Отидохме в Дамаск през 2008 година, за да подпишем споразумението. През първите 6 месечи на 2009 година преведахме споразумението на всички езици на Европейския съюз. Уверихме се, че то не може да бъде атакувано юридически и а, а, а, приехме едностранна декларация по отношението на правата на човека в Сирия и условията, при които споразумението може да се суспендира. А след това в, в шведското председателство покани външният министр на Сирия да подпише споразумението в Брюксел. Отговора на министър Молаем беше, още не сме готови да дойдем да подпишем това споразумение, ще използваме е, времето, което ни е на разположение, внимателно да анализираме споразумението. И едва след като го, е, като го анализираме, ще ви кажем дали искаме да го подпишем. Комисията предложи на сирийските власти да оценят а, е, а, споразумението. А, сирийските власти казаха, че не искат никаква странична оценка, те искат сами да оценят споразумението, ще докладват и са докладвали през март тази година своите заключения на президента Асад. Междувременно ние проведахме консултации с съседни страни Алжир, Египет и Йордания, които имат споразумение за асоцииране. По каква причина сирийците смятат, че още не искат да подпишат това споразумение, не знаем. Може да има три вида причини. Първо, протоколни причини. Дадахме 10 дни на сирийският министр да дойде в Брюксел. Очевидно той реши, че това е, не е приемливо условие да трябва така бързо да тича в Брюксел, за да подпише споразумението. Той каза, чакахте ни, карахте ни да чакаме 10, 4 години, сега за 10 дни искате да дойда в Брюксел да подписвам споразумението. Втора възможна причина, може би, а, а, не им е харесала нашата едностранна декларация за правата на човека. Въпреки, че нашата декларация не ангажира Сирия с нищо, а, а, все пак тя беше направена. А, като се взеха предвид другите страни в Средиземноморския басейн. Ние обикновено не правим подобна декларация, част от едно споразумение. И трето, има економически причини. Сирийците смятат, че в економическо отношение този, това споразумение няма да бъде от полза за тях. В краткосрочен план ще загубят фискални данъчни приходи, ще бъде неблагоприятно за някои от техни предприятия в сектори, които се, не са много стабилни. Ще навлезат, фрез, е, ще навлезат е, европейски продукти в Сирия, докато обратното е, не е особено вероятно. Затова Сирия смята да окаже финансова помощ на тези свои отрасли, за да им помогне да се стабилизират. Ние се опитахме да обясним на сирийците, че в средносрочен и дългосрочен план, а, ако а, а, приемането, действието на споразумението е придружено от структурни реформи, те ще имат полза от нашето партньорство. Надявам се, че ще бъде възможно да защитим, да защитим тази позиция в Дамас, за да могат нашите сирийски партньори да подпишат споразумението в крайна сметка. То ще стане договорна основа за засилване на нашите отношения с този важен партньор. По този начин мога да резюмирам положението. Имаме списък от желаящи да се изкажат. Благодаря, господин Мингарели. Господин Мингарели, когато говорим за това споразумение между... Entre l'Union européenne et euh, des pays arabes de la... Когато говорим за това споразумение между Европейския съюз и Сирия, искам да ви попитам какви са специфичните черти на това споразумение в политическо отношение, както и в економически и търговско, в економическо и търговско отношение. Вие посочихте, че Сирия се бои от е, съчетанието от намалени данъчни приходи, от навлизане на стоки от Европейския съюз, е, стагнация на нейният износ е, към Европейския съюз. Основателни са, тези, са тези страхове според вас? И ако са основателни, как можем а, а, да ги преодолеем с внасяне на изменения в споразумението? Трето, правата на човека. Как се развива положението там, след като, от как Силия е, излезе от политическа изолация след срещата на върха в Доха. Благодаря. Благодаря. Сега думата има господин Салафранка. Благодаря, господин председател. Аз с голямо внимание слушах вашето обяснение, обяснението на господин Мингарели. И също така позицията на съвета и нейното развитие. Но защо се е стигнало до там? Отначало съвета е бил резервиран, след което позицията му се променя. Искам да напомня и за ситуацията за Ливан. Може би и там има положителни развития. Това практика на съвета ли е? Да се поставя един срок от 10 години, от извинявайте, от 10 дена, когато една страна бива канена да подпише е, споразумение за партньорство. Има ли, има ли някаква причина за това? Е, имало ли е някакъв ултиматум? Подписвате или всичко се разваля? дали човешките права в Сирия, тяхното положение са били причина за забавянето. Всъщност, каква е причината за тази позиция, за това действие? Ако говорим за една такава политика, като в случая на Беларус, Морковчето и Камшика, то тогава трябва да говорим и за смъртната присъда. Сега при Сирия това беше един важен елемент. Трябва да анализираме този проблем. Благодаря. Колегата Петеринг. Е, искам да благодаря на колегата Мингарели за неговата работа. Е, тя е много важна за Европейския съюз. Мисля, че Сирия е ключова държава в Близкия изток и не винаги оценяваме нейното значение. Е, колегата Салафранка спомена Ливан. Искам да подчертая това, което заместник председателя Бодискос каза. Сирия е важна и за отношенията ни с Иран. И когато видим положението на Сирия, ако искаме да подобрим и отношенията си с е, Иран, трябва да подобрим и под отношенията си с Сирия. А също така важни са и отношенията с Палестина. За тях също ни трябва Сирия. За човешките права искам да кажа нещо. Аз посетих миналата година Сирия и говорих с различни религиозни водачи. Е, това е една важна област на човешките права. Трябва да признаем, че по отношение на религиозните свободи а, има наистина напредък. Може би Сирия е една от арабските страни, коя, в която най-много се уважават религиозните свободи. Един, едно такова едностранно споразумение, може би това беше един подходящ път и на 13 юли 2008 година. Това беше един, една важна инициатива, подета от господин Саркози за поощряване на диалога с тази част на света и специално с Сирия. Това е моята политическа моята политическа препоръка да продължаваме в тази насока. Благодаря. Благодаря. Аз все още имам притеснения относно мрежата за подкрепа на международни терористи в Дамаск, Исламски джихад, Алкайда и така нататък. Притеснявам се, че руски оръжия се осигуряват за Хизбола с иранско финансиране. Това става чрез Дамаск. Притеснявам се, че имаше една мистериозна експлозия в нещо, което би ни се сторило като институт за ядрени изследвания в Северна Корея. Това обаче стана в Сирия. Чуде се дали не изграждате ядрено оръжие с севернокорейска помощ. Притеснявам се относно съхранението на биологически оръжия и химически оръжия. Какво стана с притесненията за такова съхранение? Загубих малко края на нещата. И накрая не трябва да забравяме, че не ръководи разследването за убийството на Рафик Харири в Ливан. Какво става с това изследване и какво ще стане, ако членове на правителството в Сирия се окажат виновни за това убийство? Господин Мингарели. Три question très précises de la part de M. Бодис. Бяха три много точни въпроса. По отношение на това споразумение в сравнение с други споразумения с арабски страни, въпрос е човешките права. Трябва да кажем ясно, всички подобни споразумения споменават човешките права като клауза. Ако една от страните, в този случай чове, е, Европейския съюз, ако тази страна смята, че има нарушаване на човешките права, то тя има право да прекрати действането на споразумението. Е, това е въпрос на политическа воля. Е, ако има, ако, ако нямаше, ако нямаше е, нарушение на човешките права, нямаше да има суспендиране. Значи това е въпрос на политическа воля. Дали съветът в даден момент има политическата воля да използва клаузата за човешките права, за да суспендира действието на споразумението. Но тук има една специфична черта – Става дума за едностранна декларация. Казах ви, че направихме а, а, а, такава декларация, защото е, че една страна членка блокираше това, което а, искахме да направим. Дали са основателни страховете на сирийците? И тук нещата не са никога черно-бели. В краткосрочен план можем да кажем следното – провеждането в действие на едни подобни споразумения може да създаде определени трудности в една крехка економика. Както знаете, сирийската економика беше сравнително затворена за международна конкуренция. Имаше сектори, които бяха защитавани до тогава и които не бяха готови да противостоят на международната конкуренция. Но това може да се случи с всяка економика в краткосрочен план. Вярно е също така, че в краткосрочен план ще да имат загуба от митнически сборове. Разбира се, ние опитахме да обясним какви ще бъдат краткосрочните загуби и какви ще бъдат дългосрочните и средосрочни печалби защото сирийската економика, а, а, ако, трябва да, ако иска да се модернизира, трябва да подпише това споразумение за асоцииране. Сирийското правителство, както всяко правителство, иска да подобри стандарта на живот на своето население, да модернизира економиката си, следователно трябва постепенно да се отваря към света. И а, ние обяснихме на нашите сирийски приятели, че ние разполагаме с бюджет за сътрудничество, който под форма на техническо и финансово сътрудничество ще им помогне да модернизират своите предприятия в редица отрасли. И за да ви отговоря на вашия въпрос, господин председател, може би щеше да има наистина трудности в краткосрочен план, но ние можем да помогнем за намаляване на тези трудности като се избегнат значителните щети в средносрочен и дългосрочен план за економиката на Сирия. Положението с правата на човека. Бих казал, че то е сравнително стабилно. Положението е сравнително стабилно. Имах въпроси от страна на господин Салафранка. Много набързо ще им отговоря. Защо Европейския съюз промени подхода си? Просто защото Сирия подобри отношенията си с много от нейните съседи, включително и Ливан, както вие много добре знаете. Знаете, че за първи път Сирия установи дипломатически отношения с Ливан, откри посолство там и назначи посланник. това не е малко. Сирия сътрудничи също така с други съседни страни. Знаете, че доскоро че наскоро е, Сирия започна преговори с Израел с посредничеството на Турция. Тоест и там имаме едно развитие в, в добра посока. Е, знаеме, знаете за изборите в Ливан, които минаха добре. Е, разбира се, всичко това можеше, което споменавам, може да бъде и още по-добро, но в редица области Сирията изигра положителна роля в региона нещо, което трябва да се отчете. Дали 10, 10 дни са били достатъчни за външният министр да дойде? Аз не мога да диктувам на шведското председателство, но когато са ви, са, са ви карали да чакате за 4 години, не може да кажете, че някой е ела в рамките на 10 дни. Въпросът е на господин Танък, както винаги, той е най-трудният. Какво да правим с Хезбола и с Амас? Когато разговаряме с сирийските власти, казваме, че те трябва да използват своето влияние, за да могат Хезбола и Хамаз да играят, изиграят положителна роля и в Газа, и в Ливан. Всеки път, когато говорим с сирийците, споменаваме това. Настояваме на това. А, как най-добре може да се помогне на ливанците, а, затова трябва да помислим, за да се е, контролира границата на Ливан с Сирия, защото една голяма част от е, въоръжението на Хеджбола идва през тази граница от Сирия. Като се има предвид е, влиянието на тези две организации, би било желателно те да имат едно влияние в посока умереност. В споразумението има клауза, съгласно което двете страни се ангажират да се борят срещу разпространението на оръжията за масово унищожение. Разбира се, как ще се контролира тази клауза е друг въпрос. Въпроса на министър-председателят Харири. не знам какво ще открие Международният съд. Знам само, че комисията финансира съда и за да може Международният съд да хвърли светлина върху политическите убийства в Ливан и особено убийството на министър-председателят Харири. И така, последния въпрос. Новата стратегия за Афганистан. Това е предварителна размяна на мнения. Нека да кажем това. Няма документ Става въпрос за възможност за членовете на комисията да кажат на докладчика какви са техните възгледи. Давам думата на господин Аралаки веднага. Uh, Благодаря, господин председател. Моята идея не е тук да дублирам нещата. Искам просто да говоря две минути за основните елементи в доклада и след това да помоля колегите да дадат своето мнение. Първия елемент от доклада е обстойност. Това не трябва да е един доклад с общ характер, който да пренебрегва конкретните теми. Аз искам да получа вашето мнение по три основни области, които представляват проблеми, които трябва да бъдат проучени. На първо място, аз искам да отчита онова, което вече е направено по отношение на стратегията за Афганистан през последните 8 години след навлизането през октомври 2001 година. Искам да оценя какво е въздействието на цивилната намеса в страната, чуждестранна намеса, която идва от Европа, Япония и други страни. Ще се опитам да оценя силните и слабите страни на последните интервенции, в кои области успяхме, в кои не успяхме. Става ясно, че трябва да обмислим сериозно нещата, защото въздействието, резултатите не са достатъчни. Тази сутрин афганистанския посланник дойде в Брюксел и в представителството на Афганистан, в посолството той даде своята гледна точка за резултатите от участието на останалите страни в Афганистан и това, което правят те и нещата доста ни притесняват. Искаме този доклад да отразява не само нашата гледна точка, но и гледната точка на афганистанците и афганистанските власти. Афганистанците не са доволни от начина по който се предоставя международната помощ. Посланник признава, че съществува повсеместна корупция, но той подчертава, освен това, нещо, което искам да включа в доклада и това е корупцията по веригата на предоставянето на помощта. Европейския съюз осигурява 1 милиард евро годишно за Афганистан. Става въпрос за огромни средства за страна, която дължи 10 милиарда Всъщност бюджета, вероятно има предвид оратора, или БВП на Афганистан е 10 милиарда, значи ние допринасяме голям процент, за голям процент от това БВП. Основната причина, поради която Афганистан е важна, изправянето с проблемите в Афганистан е важно, е това, че тази страна осигурява 95% от а, хероина, който се консумира в а, Европа. Ако сте съгласен, в този доклад ще навлезе малко по-дълбоко в тази тема елиминацията на, отглеждане, елиминацията на отглеждането на макове. Приканих изпълнителния директор на Агенцията по наркотиците към ООН да ми даде информация всъщност ресурсите, които се получават от отглеждането на това растение са невероятни, много по-големи от последните 10 години насам. Всяка нова стратегия в Афганистан, независимо дали идва от САЩ или Европейския съюз, говори за повсеместно обучение на афганистанските полицейски сили. Днес разбрахме, че президента Обама вече говори за срокове. Това е изключително важно за всеки, който залага и на цивилната стратегия за Афганистан. Ще спра тук. По отношение на обучението на полицаите, искам да чуя какво смятате вие. Естествено съм готов да чуя всички мнения по всички теми. Благодаря. Il primo intervento è quello richiesto dal collega Thaler. Prego. Колегата Thaler. Благодаря, господин председател. Благодаря. Мисля, че дебата е изключително важен. Искам да ви благодаря за тази инициатива, която подемате. Тя е важна, защото от една страна ни дава възможност като Европейски съюз да определим нашите собствена външна политика и политика на сигурност. Ние следваме Вашингтон вече 10 години. Те навлязоха в страната, имаха естествено своите основания. 8 години изминаха от тогава, виждаме, че няма постигнати резултати. 8 години е два пъти по-дълго време от Втората световна война. От дълго време обсъждаме нещата и всеки път откриваме, че всеки месец броя на талибаните се увеличава. Колкото повече войски изпращат коалиционните сили, толкова повече талибански бойци се генерират. Така че стратегията не е успешна. Отново заглавие и заглавието нова стратегия за Афганистан е добро. Имаме нужда от един рационален, разумен подход, едно интелигентно решение, което ще доведе до оттеглянето на международните сили от Афганистан. Трябва да насърчаваме всичко, което не е проява на екстремизъм. Онова, до което прибягват талибаните. Афганистанците трябва сами да започнат да управляват собствената си страна. Това е изключително важно. Европейския съюз трябва да формира, определи своята собствена стратегия и да я следва. За да не говорим постоянно, че тази война не може да бъде спечелена. Devo segnalarvi che tra 10 minuti circa... Колеги, след 10 минути няма да имаме превод. Това е лоша новина. А пък имам седем колеги, които искат да се изкажат. Всички е хубаво да се изкажат. Моля, бъдете кратки. Колега Салафранка. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика и да кажа, че проблемът с Афганистан трябва да се третира глобално. От една страна става дума за борба срещу тероризма, от друга страна трябва да стабилизираме страната. Президентът Обама имаше нужда от три месеца, за да вземе своето решение по отношение на песимистичния доклад, който който получи от генерал Макристън. оценката на сили, на въоръжените сили там бяха много, бе много негативна. Е, има, получава се впечатлението, че е, войските там са окупационни войски, а не стабилизиращи войски. Цифрите, които назовахте, са много е, важни но наистина военните мисии до момента показаха малък резултат. Трябва действително да проверим нашата стратегия и да намерим съответните решения. Благодаря господин Гуалтиери. И аз благодаря на докладчика за интересните информации, които получихме. Когато говорим за Афганистан, не може да изхождаме от едно двойно противоречие, защото Европейският съюз има ограничени ресурси, които могат да се отделят за Афганистан. Е, всъщност средствата са големи, но съюзниците не винаги искат да се ангажират до такава степен. От друга страна искаме единен подход и от от всички. Но Всъщност става дума все за военна намеса. А пак е една европейска намеса може да изглежда по друг начин. Американските щати трябва също да дадат своя принос и президентът Обама е взел своето решение – но ние трябва да направим истински принос към събитията в Афганистан, а именно гражданския принос може да бъде по-голям. Планът за действие е важен, той вече е уточнен, но може да има по-конкретни измерения. Може би може да очакваме още по-положителни резултати от инициативата ГСП а именно политиката, общностната политика за сигурност и отбрана. Ако може да имаме същите положителни <laughs> резултати и в областта на правосъдието би било чудесно. Господин Грашп. Благодаря за много полезното изказване за афганистанската стратегия. Тук има две страни първо, колко време ще е необходимо, въпреки решението на САЩ да увеличи броя на войските, за да се достигне до някакво решение? Знаем също и за призивът на президента Карзай към талибаните да започнат преговори. Питам се, не може ли това да се включи в текста на доклада? Какви стъпки трябва да бъдат предприяти? За да се насърчат онези, които в момента говорят с оръжията си, да започнат да преговарят. Колегата Лозин. Аз също искам да благодаря на докладчика и веднага да се спра на един аспект, който според мен трябва да бъде изразен още по-ясно в доклада, а именно аспекта за разходите. 2 до 3 милиарда долара се казва, че са предложени за военни мисии и, полицейско обучение – Това е всъщност бюджета на Афганистан в общи линии. А, каква, какви са перспективите? Как ще процедираме по-нататък? Това според мен е огромен проблем, когато ние през, прекратим своята помощ. Ще оставим един полицейски апарат, който трябва да който трябва да бъде поддържан. Какво ще стане с този апарат? Може би той ще започне да тормози населението, за да може да се самофинансира. И някои конкретни въпроси. Колко европейски служители са на място в Афганистан? Кога ще се постигне горния прак от 500 служители? Как ще ги увеличим? И как ще се поощри работата на Европейския съвет за външни работи? Освен това, говорихте за полицията. Зна правилно ли е, че от 2010 година ще има изпратени 500 единици и как ще се координират а, е, мисиите за обучение на полиция и военен персонал в Афганистан? Колегата Вайдъл. Вайдъл. Аз смятам, че войната в Афганистан продължава твърде дълго. На място има хора с значителен военен е, хуманитарен и цивилен опит, вместо да използваме техния опит, те, всъщност ние лансираме все повече и повече проекти. Това означава, че войната ще продължи. Става ясно, че няма да има победител в тази война, ще има много губещи. Така тълкувам и аз последното тактическо изказване от страна на Обама, то няма да доведе до нищо добро, затова имаме нужда от нова инициатива. Приветствам инициативата на колегата Арлаки. Мисля, че трябва обаче да се отчете още нещо. Египетския външен министр вчера спомена, че Афганистан никога не е имало централно правителство. Сега искаме да изградим правителство с централно, страна с централно правителство. Афганистанците не искат, нямат нужда от такова правителство. Това е противно на техните традиции. Тук ще спра. Приветствам подхода на колегата Ралаки. И... Кил Нилсен. Okay, well, very briefly, just to say good luck, Mr. Al- Исках само да кажа, желая ви успех, господин Калаки. Мисля, че първата фраза казва всичкото. Да се обърне страницата в Афганистан и Пакистан е ново предизвикателство. Виждали сме го това. Чували сме го в тази комисия през 2001-2002 година. Ня, значи нищо ново няма тук. И въпросът е наистина сериозен от двете страни на границата. Е, свидетели сме на дестабилизирането на Пакистан, а е също така и колебливостта на правителството на Пакистан, което не ще да се справи с терористите на собствената си територия. И помощта се използва не за не за борба с тероризма, за да се изгражда военни съоръжения на индийско-пакистанската граница. Знам, че търговете с наркотици е много голяма. Преди като доктор преди няколко години казах, че е по-хубаво да вземем да събереме всичките а, макови а, насъждения, да ги изгорим и да ги платим. А, но това ще струва 3,5 милиарда на Европейския съюз, ако го направим. Благодаря, колега Танък. Очевидно, трябва да излезем от афганската клопка, в която ни вкара Жорж Буш. Трябва да се договорим с афганците за графика и особено с е, младото, крехко гражданско общество в, Афганистан. Не можем е, да правим каквото и да е, без да се допитаме до тях. Е, по въпроса на господин Арлаши, няколко пункта. Трябва да се споразумим, споразумеем по това какво ще правим с помощта от тук нататък защото а, начинът на живот на западните а, посетители е обида за афганистанците по отношение на а, наркотиците. А, трябва да се подкрепят а, наркозависимите в, в Афганистан. Жертвите на дрогата в Афганистан, за тях е необходима подкрепа. А, за полициите, заплатите на полицията Очевидно необходими са големи, високи заплати, за да може да се привлекат хора да работят за полицията в Афганистан, да не бъдат съблазнени да отидат другаде. И накрая, нещо, което споменах и по време на обсъждането в делегацията, трябва да подчертая, че има една жена, която управлява една провинция, Банян. Това е една забележителна жена. За първи път жена управлява район в, в, в, за първи път в историята има жена, която управлява район в тази страна. Трябва да окажем всичката възможна подкрепа. И с тези а, а, забележки ще а, а, благодаря на всички и ще определим датата за следващото седание след малко.